И така, уважаеми колеги, обръщам се към всички, които вече са тук в залата. Нека да започнем заседанието на нашата комисия, на което ви приветствам с добре дошли. Това е последното заседание за тази година. По точка първа от дневния ред имаме някои а, изменения. Точка 13, не е пряка промяна на начина на използване на земята, ще бъде обсъдена днес след точка 10. Второ, утре сутринта председателят Бузек искаше да се присъедини към нас – и да сподели своето становище във връзка с предстоящата конференция за измененията на климата в Канкун. Тъй като има няколко срещи, вероятно ще дойде тук докато гласуваме, а ние ще трябва да прекъснем и да му дадем възможност да говори. На трето място, точки 5 и 6, въпросите за традиционните растителни лекарствени продукти ще бъдат сляти, естествено. А седма точка на колегата Скалакакис. Тя ще се отложи на 17-то място в нашия дневен ред. Ако нямате други предложения по дневения ред, смятаме го за прията. сега съобщенията на председателя. Утре в залата точно над нас, 4Q2, в 13 часа. Ще се, провед... ще се представи е, проектът за европейска околна среда, който иска да присъства, да заповяда в 13 часа в Ян 4Q2. Джаклин Маклейтс председателят, комисарят, председателят на комисията ще са там да представят проекта, а темата ще се обсъди след това, утре след обяд в нашата комисия. Сряда, 1 декември, 14 часа тук, в тази зала, 2Q2, ще се промеде семинар по Зелената книга за защита на горите. координаторите решиха да се проведе семинар по този въпрос. Припомням, че е, на 1, дек... на, 1 декември е световният ден е, на хивспин. Има доклад на ОНЕ който никак не звучи добре. 33 милиона в света са заразени с спин, преди всичко в Африка, в териториите на юг от, Сака, от Сахара. Това са 53 те са, там са 23 милиона и можем да говорим за епидемия. В нашия доклад се казва, че и в Европа темата е наболяла в Балтийските държави, Украина и Русия все още са на лице драматични проблеми в връзка с Пинхив. Освен това, искам да спомена за кризата с отпаданиците в Италия в областта кампания. Комисията е изпратила екип за инспекция на място, който да се запознае с обстановката, да види какви са проблемите и, и ръководителката на екипа, госпожа Пия Бочела, ще ни информира тук в комисията на 1 декември. И най-накрая Днес започва конференцията за измененията на климата в Канкун на ООН. Миналата седмица всички бяхме в Страсбург, когато приехме съответната резолюция на тази тема. 292 на 274 гласа. Аз се надявах на по-сериозно единство, но нещата са такива каквито са. След това четох през съобщенията и трябва да ви кажа, че едно от тях доста ме зачуди. Не бива да се съгласяваме с всичко, което приеме мнозинството, но колегата Ройл, председател на Комисията по промишленост, е излязъл със съобщение именно в качеството си на такъв председател, в което се казва, че резолюцията можела да се приравни на политическо самоубийство. И втори цитат Германия не можа да бъде превърната след Втората световна война в аграрна държава, но ето, че Европейският парламент иска именно това. На трето място, по отношение на политиката в областта на климатичните изменения, това е глупост. Значи последното може да се приеме, но самоубийството и аграрната страна Германия не може да се приеме. Не бива да си даваме такива оценки. Мисля, че е прекалено. Не съм и убеден дали цялата комисия по промишлените въпроси е съгласна със своя председател. Това са моите съобщенията, а сега колегата Рот Берхард. Благодаря, господин председател. Точно това исках да ви попитам. Да бъдеш председател на комисия е един от най-високите постове в Европейския парламент. Не всички от нас имат този късмет. Онези, които имат този късмет, носят особена отговорност и винаги говорят от името на комисията. Затова искам да ви помоля в качеството ви на председател на нашата комисия да разберете дали това е координирано становище на комисията по промишлеността. Ако не, моля по погрижете се колегата Ройл да поясни, че става дума за негово лично мнение, защото става въпрос за, меко казано, безвкусно изявление. Крис Дейвис. Очевидно, господин председател, това не отговаря на вижданията на парламента, които са изразявани неведнъж и очевидно един председател на парламентарна комисия може да действа както сам прецени, но в лично качество, защото аз знам, например, в моята група ми казват, не може да казваш такива неща, защото като излезе в пресата, това се отличава от общата линия на нашата партийна група, ще излезе, че го казваме ние. Така че ще му предадете, предполагам. Благодаря, Катлин. Съвсем накратко, защото аз съм член на парламентарната комисия ИТРЕ. Тази седмица ще имаме там заседание. Много е добре, че поставяте тези въпроси във вашите е, съобщения. Ще поставя този въпрос. Предполагам, че и колеги от други политически групи ще го направят. Благодаря. Благодаря. Добре така се разбираме. Малко е необичайно да цитираме колеги тук, но в случая си помислих, че а, нещата отиват твърде далеч и не бива да останат без а, коментар и то при оферта, която е предложение на самия Европейски съвет. 20 на 30% намаляване на парниковите газове. Мисля, че трябва да разкритикуваме такава една позиция. И така, стигаме до точка четвърта на дневния ред. Устен въпрос на Януш Одер и Аня Вайскербер, както и на Джим Хигинс. Правилно ли е това или съм прескочил точка 3, ми напомнят, одобрение на протокола на заседанието от 6 септември. Протоколът е пред вас. Ако нямате изменения, го смятаме за прияти. Все пак, ето, че стигаме до точка четвърта. Въпрос с искане на устен отговор относно недостига на витамин Д, размяна на мнение с представители на комисията. Първо давам думата на Януш Одер. Köszönöm a благодаря, господин председател. преди около половин година в Европейския парламент беше проведена доста успешна конференция. Ето в тази брошура са обобщени нейните резултати. Който се интересува може да я получи. Да, в тази конференция Участниците се занимаха с различни въпроси, включително и един въпрос, който преди това не ме беше занимавал, още повече, че не съм медицинско лице. Така че искам да се извиня на онези от вас тук, които са лекари. Днес щях да отделя време за презентацията, но наистина нямах време. И така. Получихме и допълнителна информация, която всеки от вас може да получи в този формат, който ви показвам. Има и копия, които са черно-бели, не са пъстри, като това, което ви показвам, но все пак е интересно четиво. И ви го препоръчвам. Така, сега няма да се разпростирам върху тази допълнителна информация, просто искам да обобщя съвсем накратко за какво става въпрос. Всички ние, включително и онези, които не са лекари, които са лаици като мен, знаем много добре, че човекът се нуждае от витамин D, особено възрастното възрастният индивид се нуждае от витамин D за своята костна и мускулна система. Разбира се, че във връзка с това е необходим и съответен начин на хранене, който да осигурява приток на витамин D. Аз не знаех, а и не съм опитен в тази област, но не знаех наистина, че недостигът на витамин D наред с останалите отрицателни последствия за костната и мускулната система, може да доведе и до други отрицателни последици. Най-различни заболявания, множествена склероза, някои видове рак, кардиоваскуларни заболявания и така нататък. Още по-малко хора знаят че съгласно анкетите и проучванията, най-малко 50% от европейците страдат от недостиг на витамин Д. Това е малко известен факт. Поне за мен информацията беше новост. Смятахме, че някои заболявания в Европа са преодоляни вече, Например, заболявания, които са били чести в миналото, и за които днес се предполага, че вече не съществуват, все пак се появяват и се дължат именно на недостиг на витамин D. Може да се направи много по въпроса, като не са необходими особено големи парични средства. Могат да се провеждат и съответните информационни кампании. Ако се погрижим за достатъчен прием на витамин D в населението, можем да спестим много пари от здравните фондове срокове. Във вашите документи е приложена една таблица от 2009 година, т.е. тя е на една година вече. Тя обхваща 27-те държави, членки на Европейския съюз и води до следните изводи. Ако предоставим допълнителни 10 милиарда евро за преодоляване недостига на витамин D у европейците, ще спестим около 180 милиарда евро от разходи за здравеопазване. 186 дори милиарда, не 180. Макар, че не знам дали това е вярно. Една четвърт от сумата да спестим пак ще е много сериозна економия. Ние като политици в тази комисия трябва да се застъпим именно за това. Както вече казах, не е необходима кой знае каква широкомащабна кампания, не са необходими кой знае какви средства. С сравнително малко пари могат да се постигнат добри резултати. Обеден съм, че е необходимо да се погрижим за ефективната е, здравна политика на Европейския съюз, включително и в този аспект. Виждам, че нямам достатъчно време, но може би ще обърнете внимание и на последните е, въпроси, които задавам в документа си. Има важни факти. Повече от 50% от европейското население страда от недостиг на витамин Д. На второ място, с сравнително малко пари можем да продолеем проблема. И на трето място, комисията би трябвало да подкрепи преглед на нивата на недостиг на витамин Д тя би трябвало да е представена не само тук, в нашата комисия, но и да се появи на изслушване в пленарната зала по този въпрос. Разбира се, че първо тук ще обсъдим въпросът, след това и в пленарната зала. Председателят, благодаря на колегата. Одер. Комисията е представи, представена от Андре Рис, директор на дирекция Санко и той ще ни разкаже какво става дума с тези 50% европейци, които страдат от недостиг на витамин Д. Заповядайте. Thank you. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин председател. Комисията съзнава колко важен е витамин Д за различни аспекти на човешкото здраво, колко е важно също и за превентивни цели. Затова сме съгласни а, с това, че витамин Д се представя като а, един вид хранителен елемент от жизнено значение. Бих искал да кажа, че е, комисията си дава сметка, че са много важни клиничните данни, е, но е, все още нямаме точни данни по отношение на въздействието на недостатъка от витамин D за мускулно-скелетните е, заболявания. Това трябва да се знае, когато се споменават и други а, болести. Съгласно директива 2002-4 6 и регламент 95 е, е, от 2006 се изисква да се определят препоръчителни дневни данни, които са признати от Европейския орган за безопасност на храните и други органи, които пък да ползват различни източници за определенето им. Това е доста трудно и показва, че предстои много и важна работа. Комисията провежда широки консултации с държавите членки и с други заинтересовани страни, за да се гарантира предлагането на широка гама от храни на потребителите, е, като същевременно се спазват препоръчителните дажби за дневен прием. Ако се а, наложи, данните трябва да се актуализират. А сега използваните данни са от а, а, са в а, а, документи, които са с валидност до 2012 година. А допълнителните изследвания, които вземаме предвид а, и обсуждаме, а, са много а, важни, но е, е трудно, а, тъй като а, имаме, пред, имаме доста сериозни затруднения с заделянето на средства за провеждането, но за това ще трябва да се мисли и в бъдеще. Благодаря, господин Рис. Имаме множество желащи се да се изкажат. Дагмар от Берент. Благодаря, господин председател. Първата ми реакция, след като е, прочетох това, беше изненада. Нека така да го кажем. Ако трябва да се изразя малко по-остро, Мога да кажа, че дори си помислих, че това е някакво рекламно мероприятие за продажбата на продукти, съдържащи витамин Д. Във... И с оглед на това колко сме загрижени за информацията, която се предоставя на пациентите, бях, меко казано, изненадана. Ще кажа само това и сега няма да влизам в дискусии за това каква е ролята на Европейския съюз и Европейската комисия след е, Лисабонския договор. Е, само ще кажа, че Европейската е, комисия отговаря изцяло за политиката за здравеопазването. А, а няма много привърженици на това мнение. Ако комисията има такива правомощия, трябва да видим в кои сфери. Е, искам да кажа още няколко неща по същество. Преди няколко години е, Създадохме е, закони, някои колеги, господин Лизе, Крис Дейвис, най-вероятно си спомнят за законодателството за хранителните добавки и за разрешената дневна стойност. Имаше, е, мисля, че колегите ми ще ме подкрепят, е, сме имали много малко доклади, които са предизвиквали, е, ако щете, омраза и нападки срещу някои колеги депутати. Защото въпросът въпросът е каква трябва да бъде позволената препоръчителният дневен прием на витамин D или някаква друга хранителна добавка? Има законодателство по този въпрос и трябва да се извадят някои текстове от него. Колегата сега специално обръща внимание на витамин D. Въпросът е кои витамини в по-голяма доза помагат при ракови заболявания или за преодоляването им, или за превенцията им. Е, мненията много се разминяват, въпросът е спорен и в международен план. Питала съм е, лекари какво да правя, да приемам витамин D или витамин Е или какъв витамин и отговорите, които получих от е, онколозите бяха доста различни. Аз не съм а, медицинско лице и бих се изказала много предпазливо. Остеопорозата е заболяване, което представлява голям проблем в Европейския съюз и след като смятаме, че това е така, трябва да се направи нещо по въпроса. Но в центъра на дебата бих поставила заболяването, а не някакъв препарат, който действа на това е, заболяване. И ако недостига на калци или някакъв друг недостиг може да бъде компенсиран с прием на витамин Д, в документите би трябвало да се каже какво може да се направи. Примерно 10 минути излагане на слънчева светлина, а, дори и през зимата, дори и а, в облачно време. Принципно това е достатъчно, за да се набави а, препоръчителната дневна доза. Аз нямам нищо против да се а, занимаваме с а, заболяванията, с целият този комплекс, но съм против да се занимаваме с един определен витамин и да го извадим от цялото законодателство. Защо да се вземем с витамин С или с витамин Е, например. Ако комисията смята, че старото законодателство за хранителните добавки е устаряло или трябва да бъде преразгледано, нека да го направим. Тогава мога само да приканя комисията да излезе с ново предложение. Ще включим и витамин Е, витамин Ф и витамин С най-вече е, в дневния ред. Е, иначе бих препоръчал едно малко по-здържано отношение. Радвам се, че този въпрос се обсъжда в комисията и ви моля да не го дискутираме на пленарно заседание. Председателя, благодаря много. Спомням се за битката за витамин С преди няколко години. Привържениците на витамин С е, блокираха компютърната система на парламента с десетки хиляди имейли, Защото а, те, се, те пледираха за безграничния прием на витамин С. А ние бяхме регламентирали някакъв препоръчителен дневен прием. Виждам, че няма други желащи да се изкажат по тази е, интересна тема, а Крис Дейвис има думата, все пак. Yes, to... Да, е, говорих с а, а, колежката ни, а, госпожа Меда, а, Менар, която като заместник член се включи в работа на нашата комисия. понеже тя е от Финландия, аз се попитах а, как стои въпроса с а, витамин Д. И тя каза, че препоръките, които дават а, лекарите за количеството, което трябва да се приема или за излагането на слънце, съвсем различни, отколкото в Обединеното кралство. Ако погледнем на европейско ниво, нещата са различни. Определено климата е различен и също така слънчевата светлина е различна в различните държави, така че и препоръките ще са различни. Какво всъщност да правим? Трябва ли всички да ходим с едни бурканчета? а, скъпи хранителни добавки, произведени от големи фармацевтични концерни, да си ги държим а, а, в кухнята ли, да искаме навън в парка да провеждаме част от заседанията си, като излезе слънцето. Искам да попитам какви са стандартите, какви евентуално общи насоки биха могли да се формулират, да тръгнем от тук нататък. Uh, Добре. Е, непрекъснато слушаме, че балансираното хранене и балансирания начин на живота ни доставят по принцип необходимите е, витамини, но мнозина от нас нито се хранят балансирано, нито живеят по балансиран начин, така че една информационна кампания във всеки случай няма да бъде нещо лошо. Дали тя ще помогне или, и ще постигне целите, които се е поставила, е друг въпрос. Но превенцията в здравеопазването е, е лайт мотив на това, което правим. А, е, още един колега е поискал думата. Една колежка, госпожа Манър от Финландия, както разбирам където тази тема много се третира. Аз скоро съм в тази комисия. Не съм запозната с предишните дебати по тази тема. Лично, ако мен питате, струва ми се странно да се средоточаваме върху само един конкретен витамин – Съгласна съм с госпожа Род Берент, че е необходимо да имаме по-широк подход. Както каза господин Дейвис, говорихме се как са поставени нещата в различните държави. През първата година от живота на човек е много важно колко витамин D получава организма. А в Европейския съюз има различни препоръки. Те са много специфични. Например, в Финландия са много по-низки, отколкото в Обединеното кралство. Аз мисля, че е, ако примерно се приема твърде много витамин Д, е, това може да доведе до вредни последици, особено за децата. Затова трябва да имаме тези неща предвид. Трябва да знаем, че в исторически план и препоръките е, относно приемането на витамин Д са се променяли доста различно. Това трябва е, е, доста значително, така че трябва да внимаваме, ако можем да намерим някакъв баланс на европейско ниво. Много ви благодаря за това изявление. Искам сега да попитам господин Рейс, искате ли още веднъж да се спрете, след като чухте изказванията на колегите? Напълно съм съгласен с подхода, че трябва да се изчакат изследванията от една страна на Европейския орган по безопасността на храните, от друга страна, това е въпрос, който се задава на различните научни съвети за баланса с излагането на слънчева светлина или на изкуствена, слънчев, изкуствена светлина, също така баланса в различните съставки на тези добавки. Освен това, в населението се разграничават и подгрупи с специфични потребности, като например малките деца или възрастните хора. Това означава и по-целенасочено да се разграничава подхода. Ние ще продължим да работим и да разговаряме с учените, с изследователите, които работят в тази сфера. Благодаря за думата. Съвсем накратко искам да кажа две думи по чутото. Някои от колегите казаха, че не само витамин Д е в дефицит, че има и други витамини и че не бива да се съсредоточаваме само единствено върху витамин Д. Но Ако намерим решение на един проблем, а ни се предлага такова решение и имаме и съответната научна база, защо да не го приемем? Има достатъчно изследвания, които са довели до конкретни резултати. И смятам, че макар, че има и други проблеми, с които си струва да се занимаем, защо да не решим един от тези проблеми, за който вече има решение? Защо да не го приемем? И още нещо. В САЩ се занимават с този въпрос много по-обширно от нас. Има и много задълбочени изследвания. Те са малко по-напред от нас. Мисля, че тези изследвания ще станат общо достъпни в най-скоро време и се надявам и европейските депутати да се запознаят с тях. Чувам, че има а, нормативна база, която вече е на 20 кутини, в която са установени определени стойности. но нека а, да си кажем какъв е проблемът. Коя е разумната доза за препоръчителен дневен прием? Това е въпросът. Немалко учени казват, че витамин D е изключително важен във връзка с превенцията на определени заболявания. И кой е важният въпрос? Ами този, че повече от 50% от европейските граждани имат дефицит на витамин D, нещо, което е медицински, научно доказано. Също така доказано е, че този дефицит води до различни заболявания, с други думи е рисков фактор. Не говоря за лечение и терапия, говоря за превенция, за предотвратяване. Това е важното. И в това отношение аргументите в полза на витамин D са категорични. Защо да не се направи обща кампания? Защо да не се установи обща препоръчителна стойност? Очевидно, че стойностите, посочени преди 20 години в, законовия, в закона, са остаряли. Още повече, че повтарям, не става дума за някакви милиарди евро. Това също трябва да натежи на кантара. Да погледнем каква, какво е измерението на проблема, какъв резултат може да се очаква от инвестициите и какви разходи ще бъдат направени, за да се стигне до този резултат. Мисля, че в това отношение равносметката е много положителна. Благодаря за тези въпроси, благодаря за интересната дискусия. Чуваме, че комисията ще се занимае с темата, ще чуем и резултатите защото тук става дума за здравето на хората и тъй като и ние се занимаваме с това, нашата комисия ще продължи да се занимава с темата. Преминаваме към точки 5 и 6 от дневния ред, които сливаме, тъй като става дума за едно и също традиционните растителни лекарствени продукти. Много от нас получиха електронни писма, писма на хартия, в връзка с забраната за използване на традиционни растителни лекарствени продукти или това, че предстои такава забрана. Нека да осветлим днес тази тема. Господин Андре Рис отново е човекът, който ще ни информира за какво става въпрос. Заповядайте. Господин председател, ще се опитам да обединя двата а, въпроса. Директивата, която измества директива 2001 а, черта 80 черта ЕЦ в момента а, се транспонира във всички държави членки. И постепенно пречките, които бе установила комисията, се отстраняват. Тази проверка беше е, извършена в 2008 година и всички държави членки сега работят по прилагането им. По отношение на данните, с които ние проучихме, които изискахме за тази процедура, комисията излезе със съобщение 2008 година под е, номер 554. Там се казва, че е, регистрацията на данните не е пълна. И е, малко са до сега подадените документи за такива регистрация. Излязахме с насоки, където се препоръчва да се провеждат изследвания, които да са представителни за определен вид препарат, вместо за отделни специфични на отделни производители. Общите данни, данните за общата токсичност подкрепят възможността за а, а, това да се, процед... да се премине към облегчена процедура на регистрация на този вид традиционни продукти. Що се отнася до въпроса за опростяването на регистрационната процедура, бе подаден окончателен доклад през септември от Европейската комисия към съвета и парламента. В момента се разглежда възможността да се удължи срока за прилагането на опростената процедура за традиционни продукти, като такива от аюрведа и китайска традиционна медицина. Прилагането на тази директива 2004-24 наистина позволява по-лесното регистриране на традиционно използвани продукти, но те трябва да са били използвани минимум 30 години и то на европейския пазар минимум 15. Това са изискванията, които са сходни до тъй наречените типично европейски традиционни препарати. Що се отнася до питането в момента колко процедури за такива продукти са в ход, лесният отговор е, че не знаем поради децентрализирания процес на регистрация. В момента с, коми... с комисията заедно ще проучваме този въпрос продължение на няколко месеца. Точно и миналата седмица на заседанието си говорихме как да процедираме, за да се оформи по точна картина. Що се отнася до броя на получените заявления, проучванията са от 2007 година, и а, техния анализ бе публикуван в съобщението от 2008, та тогава имаше 210 такива заявления от държавите членки. Съгласно, а, според данни на а, сдруженията, над а, 200 са регистрираните но в някои държави членки броя е по-голям, там по-активно се работи, там има по-дълга традиция в използването на тези е, билкови продукти. Ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще ви отговоря. Благодаря. Давам думата на Пас Айкот. Благодаря. Чухме отговора от комисията, но струва ми се, че а, въпреки тези отговори има още отворени въпроси. Аз, доколкото разбирам, комисията е съгласна, че а, все още има процедура процедурни затруднения за обработката на тези заявления и все пак от 2011 година всички заявления ще трябва да отговарят на тези затрудняващи е, изисквания. Т.е. има проблем, който ще продължава. Вие казвате, че това, което вие сте публикували е било 2008, но тогава не се е получил отговор от парламента и от съвета, но това не е така към днешна дата. Сега получаваме изключително много питания от граждани и организации какво ще стане с тези продукти от април 2011. Въпросът ми е, ако от 2011 е, година тази директива ще се прилага на пълно, то тогава какво ще се случи с, продукти на китайска традиционна медицина, например и на аюроведическата и други, които прилагат по-холистичен подход? Няма ли вече да се допускат те на пазара? И ако комисията признава, че има такъв проблем, то тогава поне защо не удължи срока за да не е той март 2011, за да не би да поставяме пречки а, пред достъпа на такъв вид билкови продукти на пазара, пречки, които да не са оправдани. И освен това има проблем за а, такива лекарства, лекарствени продукти, които са използвани дълго време, но извън Европейския съюз. Вие казвате, че има а, так, такъв срок 15 години в Европейския съюз, но ако тази употреба е по-продължително е била извън Европейския съюз, защо не се признава това? Защо не се процедира за всеки случай по-отделно? Вие казвате, че искате да гарантирате максимална безпроблемност на преходния период, но защо тогава не го правите? Ето аз ви казвам неща, които би трябвало да се правят. И друго, дори защо се се изключват средствата, в които има минерални съставки, а не само билки. Освен това, имате ли а, и а, други случаи а, по отношение на а, лекарства, на които се гледва по един по-антропософичен подход. И а, последно, смятате ли да удължите този срок а, след 2011? Искам и ясни отговори. So if, if I like to, to... Ако искате ясни отговори, ние на този етап не искаме да отлагаме срока за а, прилагането на директивата. Тя е в сила от а, в зависимост за коя държава говорите, 3, 6 или 7 години. Тоест, производителите много добре знаят за съществуването на тези изисквания. Мисля, че има а, недоразумение по отношение на хода на регистрациите, защото ние правим всичко по силите си, за да помагаме комитета по билковите продукти работи наистина много за гладкото преминаване към пълното действие на директивата чрез предоставяне на насоки, документация и други е, източници източници на информация за гладкото прилагане на директивата. За правилото за 15 години на пазара на Европейския съюз и 30 години на е, използване за китайската традиционна медицина, аюрведа и други видове е, лекарства и е, освен това, що се отнася до минералите, когато минералите не са основна субстанция в препарата, също той се третира по същия начин, както е, са правилата в директивата. През следващите няколко седмици а, смятаме, ако има някакви затруднения по отношение на натрупване на заявления, да видим как може да помогнем на заявителите да мине по-бързо процедурата. По същия начин се работи а, е, както на национално ниво. Финанка. Дагмар от Берент. Благодаря. Аз ще се опитам да ще погледна малко към, назад към историята. Господин е, Рис в момента не мисли да удължава срок и това е, според мен е, е, е окей, така е записано и в законодателството би ме изненадало много, ако господин Рис реши еднолично да промени част от законодателството. Е, през 2004 година ние сме решили това да бъде е, така. Тогава господин Ван Нистерой беше докладчик. А, ние бяхме двама докладчици и инициирахме това законодателство. Тоест, ние е, направихме така, че комисията да излезе с законодателно предложение. Комисията не се отзова с удоволствие на това предложение. Е, това отне доста време и след като вече разполагахме с е, законите, отне още едно известно време, докато в агенцията в Лондон се появят монографии за растителните лекарствени продукти. Всичко това отне много време. За онези от вас, които не следят нещата от толкова време, мога да кажа, че дебата беше един от най-тежките, защото тук в парламента се сблъскаха две школи, така да се каже. От една страна представителите на школата, която се застъпва за възможността на избор от страна на пациента между различни начини на лечение, между които и лекари. Ние винаги сме казвали, че растителните лекарствени продукти трябва да бъдат важна, допълваща част от едно лечение или при леки проблеми, здравословни е, проблеми, могат да бъдат и основно е, е, лечение. Господин Лиза си спомня, много ни упрекваха за това, за което се застъпвахме. И нашия успех се дължи на това, че господин Мистико и аз заложихме целия си авторитет и цялата си тежест в пряке преносен смисъл. А, искам с това да кажа следното трудно е да говорим за растителните лекарствени продукти. Нека да не започваме отново с аюрведата и традиционната китайска медицина, въпреки че аз а, харесвам а, тези, те, те, тези подходи. А, имам приятели, които се занимават с хомеопатия. За хомеопатията се нуждаем от отделно законодателство, но а, а, за растителните лекарствени продукти, те са, те са един друг клас, един друг вид продукти и ние трябва да правим разлика между различните видове продукти. А, ние сме предвидели за а, растителните лекарствени продукти упростена а, про, процедура на а, регистрация. По-упростена в сравнение с а, химическите лекарствени продукти. А, тъй като е по-трудно да се съберат доказателства за тяхната ефикасност да, ние станахме дори още по-стрикни, защото ние искаме не само доказателство за ефикасността, както при е, химическите лекарствени средства, ние желаем, е, освен това, доказателство за това, че съответният лекарствен продукт е по-ефикасен от друг продукт на, е, е, на пазара. И тук ние създадохме една привилегия за растителните лекарствени продукти, защото те не трябваше да отговарят на тези изисквания като един вид компенсация. Е, а, и аспект на сигурността се изразяваше в това ние да кажем, че ето това, е, този лекарствен продукт се употребява толкова отдавна, 30 години извън Европейския съюз, че е, няма какво да стане. Всичко останало е записано в закона, член 16c, е, по точка 4. Там е записано, че ако продукта се употребява от 15 години в Европейския съюз, той може да ползва упростената процедура на регистрация. Всичко това е уредено в закона, както и много неща. Според мен това законодателство е модерно и актуално, както и преди няколко години. И сега започвам да получавам писма за това, че от пазара започват да изчезват продукти. Когато получих първите писма, си помислих какво означава всичко това и започнах да проучвам нещата а, и установявам, че някои продукти са предпочели да не се подложат на процедурата за упростена регистрация. Аз не мога да принудя никого да а, участва в тази процедура. Това е негово право. И при продукти, които не съдържат а, специфични биологични или химически съставки, могат да получат регистрация в съответната държава членка. Доста ясно е уредено, традиционни, че традиционните лекарствени продукти от 2004 година насам имат срок от 7 години да приключат процедурата за упростена регистрация. Тези 7 години изтичат и аз искам да знам защо някои не са го направили. Може би някои са проспали този срок. Сдруженията, на лекарствените производители информират своите членове. Те много добре знаят за какво става дума. Друга причина може да бъде по-лошото качество на тези продукти и поради тази причина тези продукти не желаят да се подложат на процедура за упростена регистрация, където още веднъж ще се провери съдържан, състава и качеството им. А, може да се окаже, че а, обаче, че това е растителен лекарствен продукт, който съдържа не само растителни съставки, но и минерали и съответно той не е, е подходящ, е, не, не се допуска да участва в тази процедура, а трябва да премине през процедурата за химическите лекарствени е, средства. А, процедурата като а, при а, хранителните добавки, а, примерно производител на хранителна добавка с високо съдържание на а, витамин лице. Може би господин е, Рис е, ще ни каже дали комисията обмисля е, да излезе с законодателство предложение за хомеопатия, традиционна китайска медицина и подобни лекарствени продукти. Председателя. Благодаря. Оставих Дагмар да говори малко по-дълго, защото тя е живата памет на нашата комисия и това е полезно за новите членове. Аз самия също получавам писма, в които се изразява опасение, че растения като салвия, лайка и така нататък, които се използват отдавна, ще бъдат забранени в Европейския съюз. Това са опасения на хората, които живеят на село, че изведнъж ще трябва да започнат да си регистрират билките, които я използват, иначе не могат да ги използва. А, има и фирми, които не са никакви фирми, те просто разпространяват тези растения в региона и са загрижени, че от април 2011 година тези а, дребни лечители, така да се каже, тези а, хомеопати а, а, няма да могат да работят, тъй като ще трябва да регистрират своите продукти. Крис Дейвис има думата. това си е отговор на въпроса, който вие току-що задавате. Арсенис. You, Благодаря, господин председател. Няма да говоря за витамини и за хранителни добавки, но по въпроса за билковите препарати искам да задам, искам да чуя отговор на този въпрос. Съгласна съм с казаното от Дагмар Берент накрая проявява ли желание комисията да излезе с конкретно законодателно предложение за хомеопатичните и традиционни лекарствени средства? Според мен това е изключително важно. Поне в южната част на Европейския съюз, аз говоря за моята родина, Гърция, имаме много богато биоразнообразие, особено на билките, билки, които се използват за лекарства. Ето и Дагмар го каза. Всеки си преценява какъв тип терапия да приложи но това е важно също и по отношение на практиката на устойчиво развитие предвид на биологичното многообразие. На много места в тази връзка се формират предприятия, хората започват да събират или да произвеждат такива билки. Ние искаме хората да са инициативни, те са инициативни и сега ние ги притесняваме. Те е, са притеснени как ще се прилага точно това законодателство. Та има ли планове за конкретно за законодателно уреждане на хомеопатията и на е, билквото лечение? И дали сме е, готови, ако започнем да обсъждаме такова законодателство, да обсъждаме и е, такъв преходен период, предвид на въпроса, с който сега сме е, задължени да се сблъскваме. По въпроса за това какво ще стане с продуктите, които не преминат през тази процедура, отговорът е, че продуктът ще бъде на пазара, но не може да се продава под наименованието лекарствено или билков, лекарствен продукт от растителен происход или билков продукт, просто трябва да има друго име. По въпроса за традиционната медицина, какво може да включва тя, китайска, аюрведическа, антропософична медицина. За сега не планираме законодателни инициативи в тези сфери. Както знаете, законодателният ни дневен ред е доста натоварен. В бъдеще предвиждаме да се преразгледат директивите е, за извършване на изследвания и за ветеринарна медицина. Това са най-спешните, неотложни законодателни предложения, които искаме да внесем в съвета и в парламента. Това беше. Е, добре, ще продължим да се занимаваме с е, тази тема. Моля. Извинете, господин председател. Господин Рис отговори на въпроса ми, а аз не съм чула или... Е, отговорихте ли или госпожа е, Берент не чула? Що се отнася до законодателната инициатива за традиционните, традиционната медицина ли? Просто кажете да и стигаме толкова. Да, аз съм учил в Индия, бил съм там студент, изучавал съм тази тематика, но много ни е трудно да представим такъв вид инициатива предвид на сегашното положение с планирането ни. Отговора не беше не, но не беше и да. Отговора беше ще ми се, но не ни дават. Много интерпретации прозвучаха, но бих искал само вашия коментар. Благодаря, господин председател. Един вид отговор чухме, искам да спра на него. Чуде се какво ще стане. 2008 година в доклада си комисията казва, отделно от този доклад, подходящостта на а, това дали е необходима специфична законодателна уредба, ще трябва да се прецени. Сега казвате, че сега не го планирате вече, а тогава искам да ви попитам какво се е променило от 2008 насам. Not, not much happened. Не се е променило, <laughs> кой знае какво от тогава. Еми аз така си помислих. Е, разбира се, знаете, че ако ни призовете от парламента или ако съвета ни призове да направим повече в тази посока, то тогава а, а, комисията ще е длъжна да отговори в отговор на такъв един доклад. Аз не казвам, че няма да се направи, може да се направи от страна на комисията в тази посока. Нещо в бъдеще. Аз предлагам Генерална дирекция Санко да организира екскурзия до Индия и да види как стоят нещата. Добре, сега да оставим шегата на страна. Продължаваме с точка 8 от е, дневния ред. Седма, пардон, седма поправя се председателя. Корин Лепаш въпрос искане за устен отговор относно новите насоки за оценка на рисковете, които генетично модифицираните организми носят за здравето. Давам думата на Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Господин председател, скъпи колеги, е, един от най-важните моменти в гебата за ГМО е свързан с рисковете за здравето и околната среда. В 2081 е, е, е записано, че трябва да се е, оценят преките и непреките рискове, хроничните и кумулативните рискове. Е, съвета по околната среда през декември 2008 е, година единодушно поиска засилена оценка на рисковете при ГМО. Е, съвета на 14 октомври 2010 повтори това още веднъж. През 2010 година комисията ам, прие е, решение, в което се е, казва, кои от събраните данни трябва да бъдат предадена на Европейския орган по безопасността на храните. Някои учени и много страни членки са на мнение, че тези нови насоки, тези нови насоки не водят до по-строга оценка на рисковете, а напротив разхлабват досегашните изисквания и искат много по-малко от това, което е предвидено в директивата. Не искам да навлизам повече в подробности, но мога да кажа, кажа само, че а, а, проучванията по член 25 от а, директивата, които трябва да бъдат предадени, а, не са достатъчни за изготвяне на статистиката. Провеждат се изследвания само върху малък брой плъхове за кратък период от време в рамките на 90 дни, докато анализите на пестицидите траят повече от 3 години. Комисията, тъй като много ГМО са в, в обращение, комисията трябва да а, види дали проучванията и тестовете да не се удължат на две години, както при пестицидите, и да се предвидят други тестове за ГМО, така както съвсем ясно е записано в а, а, директивата а, токсикологични изследвания във връзка с а, продуктивността им. Е, за момента няма достатъчно данни. Статистиката и анализите показват, че тук има фалшиви положителни резултати. Нищо не се казва за е, погрешните отрицателни резултати. Често се говори за неверни положителни е, също не се е, говори за нееднозначните резултати. Достава се прекалено много свобода на е, предприемачите за определене на, на предпазните, на превентивните цели. Мисля, че е, публичните организации трябва да се занимават с този е, процес. Е, новите насоки противоречат на изводите от съвета от 2008 е, година. Не се повишава надежността и не е приемливо да се е, приеме този текст, преди да се проведе задълбочен и прозрачен дебат. Затова въпросът ми е следния. Комисията може ли да е, каже доколко е, препоръките на съвета са достатъчни? и доколко се е, затягат изискванията. И трета част, е, трета част на моя въпрос във връзка с управлението на риска. Е, комисията трябва да осигури коректно провеждане на оценката на риска, защото ако тази оценка не е коректна, съответно риска не може да бъде управляван по коректен начин. Ако са на лице съмнени от научно-изследователските е, среди, резултатите трябва да се предадат на Европейския орган за безопасността на храните, както предвижват решението от 2008 е, година. Трябва да се е, е провери и дългосрочното въздействие на ГМО. Идентифицирани са редица съмнения в е, научно-изследователските среди и има много такива. Комисията какво предвижда да направи в тази връзка и как комисията смята да се намеси, за да осигури прозрачна процедура с оглед на различните интереси, които съществуват. Да, господин Подле сега ще отговори на всичките тези въпроси. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че комисията и преди всичко комисарят Дали действително могат само да се съгласят с казаното накрая от госпожа Люпаш. В комисията всички сме единодушни, че действително е необходима научна оценка от страна на Европейския орган за сигурността на храните, който е непредобеден и ще се погрижи за прозрачност. Това е казвано неколкократно от комисаря Дали. Той съобщи, че ще се занимае в най-близко време с този проблем защото наистина има какво да се желае още. Сега искам да се спра на конкретните въпроси на госпожа Люпаш. Първо, каква е, какво е състоянието на оценката на ГМО. Става дума за сравнителна оценка, т.е. растение, което е, е модифицирано генетично, се сравнява с обикновено растение. Процесът е по-различен от този при пестицидите, защото там има изследвания за токсичност, които изискват до две години период. има и изследвания, които изискват 10 години. При ГМО нямам, е, не, е, не сме изправени пред същия проблем по отношение на токсичност. Повечето от подлоганите на модификация е, растения са или резистентни на пестициди или на определени заболявания, пренасени от насекоми. Когато са устойчиви на инсекти, се провеждат почти същите изследвания, както при сродни пестициди, примерно пестицидите БТ, които са предназначени за определени насекоми и се прави сравнение с влиянието им върху генно модифицираните и обикновените растения, т.е. механизмите за оценка са сходни. Освен това има изследване на токсичност с плъхове в продължение на 90 дни, но не във всички случаи, защото ЕФСА е на мнение, че не винаги е необходимо това. В момента проучваме какви да са следващите стъпки по отношение на 90-дневните изследвания защото целта ни е да имаме по-дългосрочно изследване, да кажем обхващащо 24 месеца. Например, плъхове хранени с ГМО 24 месеца. За целта са необходими тестови методи, лицензирани на ниво Европейски съюз и съществуващи в света не можем да имаме изследване за 24 месеца, което след това да не получи признание сред научните среди в света. Що се отнася до 90-дневните изследвания, в момента проучваме възможностите за по-голяма прецизност на протокола от тестовете. Сега втория въпрос проекторезолюцията, която, проекторегламента, който според вас прави по-малко строги изискванията, наложени от ЕФСА. Ние сме на обратното мнение, напротив, ставаме по-строги. Първо аспект става въпрос за насоки, които съществуват, но те нямат правна сила, задължителна сила. Ако те бъдат превърнати в регламент на комисията, тези е, указания вече ще станат разпоредбите, ще получат задължителна сила. Тоест от юридическа гледна точка строгостта се увеличава получава. Смятаме също така, че контролът на ниво научни изследвания трябва също да бъде по-строг. Ние определяме определени етапи при оценката на риска, след което се предвижда обща оценка на риска. Става въпрос за протоколи от изследвания, които са признати в международен план. За нас е много важно да не въвеждаме процедури, които нямат международно признание. Напротив, за нас е добре да има възможно най-тясно международно сътрудничество, за да може нашите изследвания, с, които се правят с помощта на ЕФСА, да не бъдат оспорвани след това в световен план. Освен това се създава протокол за полеви опити и се определят правила за статистическите изследвания. Смятаме, че по този начин се увеличава строгостта на контрола. Не смятаме, че по този начин разхлабваме, така да се каже, правила, които са съществували от миналото. Напротив, смятаме, че засилваме контрола. Може би не тъкмо в насоката, която госпожа Лепаш си представя, говорейки за 24 месечни изследвания, но все пак строгостта на протоколите се увеличава. Вторият ви въпрос – дългосрочните рискове. Смятаме, че тук трябва да се изясни неминуемо един въпрос, нещо, което казваме и в друг един правен акт. А именно трябва да се предвиди мониторинг, когато се лицензира определен ГМО. С други думи, необходима е правна рамка, за да се провежда мониторинг, мониторингът на веднъж разрешени ГМО. Сега се връщам отново на разрешението. Не бива мнението на едно мълцинство да се обърква с научен резултат. Разбира се, че и в науката винаги съществуват съмнения, но науката за това е наука. А ако даден учен каже, че няма съмнение, той ще спре да извършва изследователска дейност и няма да открие нищо ново. Ето защо известната, научна несигур... известната несигурност на учените за нас е нещо обичайно. Но, отново казвам, не бива да предава, придаваме прекалена тежест на едно мълцинство. Има определено мнение в ЕФСА за ГМО WHO по отношение на резистентността на антибиотици и съответните маркери. ЕФСА цитира това мнение, но то е мнение на мълцинство. Всеки член на научния кръг трябва независимо от това дали споделя общото мнение или не, трябва да се опита да намери консенсус, защото говорим за един панел, който завършва с експертиза. Така че ако веднъж се оформи мнение на мнозинството и въпреки това има мълцинство, което е на противоположното мнение, ще бъде трудно в комисията хората, които се занимават с управление на риска, да вземат своето решение. Когато имаме такива случаи, ние се обръщаме пряко към ЕФСА и, се молим за, и молим за изясняване на въпроса. Приканваме ЕФСА отново да обсъди съответния въпрос с учените, особено тези от мълцинството, за да се изясни проблемът по-задълбочено, причината за формирането на такова мълцинство, след което вече панелът формира своето общо мнение. Това искам да кажа. Не, че пренебрегваме мнението на мълцинството, напротив, изискваме повече яснота, за да можем да създаваме съответно ясни правни актове. Много са малко не, отрицателните експертизи по отношение на ГМО, но тези експертизи изискват сравнително продължително време. Предприятията в областта на биотехнологиите обвиняват комисията, че такива изследвания отнемат по 3-4 години. Но това е причината, че има съмнения или малцинства, и вместо да даде отрицателна експертиза, ЕФСА продължава да работи и се опитва да изясни проблема. Докато при пестицидите въпросът е малко по-различен, по-бързо се стига до отрицателно становище. Ето, например, пестицидът 3D, ДДД. Сутринта имаше дискусия по въпроса в съвет, още няма окончателно становище, комисията предстои да се произнесе но в най-скоро време това вещество ще се заличи от списъка на разрешените пестициди. Предприятието производител беше поискало удължаване на срока с цел да може да внесе допълнителна документация, но ЕФСА отхвърли тази възможност. Що се отнася до ГМО, старанието е да се изисква допълнителна информация, защото изследванията продължават. Затова и тук отрицателните становища са по-малко. Uh, господин Арсенис, uh, господин председател, благодаря. Искам да благодаря на представителя на комисията за подробния отговор. Разбира се, трябва да се проявява изключително внимание, когато се говори за становищата, дали са на мнозинство или на малцинство в тази област. Защото струва ми се, че много от тези становища не може да се определят като независими от индустрията. Много е по-лесно да имате становище, когато имате достъп до информацията, а не се по различен начин стоят нещата, когато индустрията ви е предоставя информацията. А, Та въпросът е да не е дали дадено становище наделява или не, а въпросът е какви са доказателствата в изследванията. Аз бих се съгласил с предложението на госпожа Лапаш. Не може да ни обвиняват, че, че се престараваме. Обвиненията са за това, че се прилага един съмнителен подход, че се одобряват макар при наличие на перфектно изпълнени процедури, всички на практика искания за внос или отглеждане на ГМО. Имаше изслушване на тема ГМО. Представителя на ЕФСА се съгласи, че е необходимо да се разгледа въпроса за съществена, съществената равносилност. С други думи, Съгласиха се, че не е много ясно какво означава това. На, а, ние приемаме, че има а, а, равностойност, а, която всъщност а, не е на лице. Комисията, освен това, смята да не прилага така стрикно поли, политика по отношение на липса на всякаква толерантност, когато става въпрос за внос на ГМО. Бихте ли пояснили? Благодаря. Но, много ще, ще е интересно да проведем общ дебат за ГМО, но няма да имаме време, затова нека се ограничим до въпросите. Другите неща ще обсъдим, когато им дойде времето. Барт Стас иска да вземе думата. Той има въпроси по следващата точка от дневния ред. Заповядайте. Благодаря. Аз исках е, на точно сега да взема въпрос, защото става въпрос за питането на госпожа Лапаш, защото говорим за свързаните с здравето рискове на ГМО. Малко съм обезпокоена от това, което чухме от комисията. Като че ли ни казват да, ще направим а, оценки, ще има съпоставка при изследванията, ще се насочим специално към пестицидите, ще видим каква точно е ролята на ЕФСА, органа по безопасност на храните. Това, което ме притеснява трябва обаче е конкретните доказателства. Тук не трябва един подход, стъпваш на тези конкретни доказателства. ЕФСА, например, дава положителни становища на питания, искания, свързани с, с конкретни продукти от Монсанто, по-точно една а, царевица, която се нарича Смарт и Струва ми се, че тук има а, различни щамове, а, а пък ЕФСА се произнася а, за всеки по-отделно, а не за съв... общото използване на ГМО, защото едно отделно използване на а, даден а, на субстанция може да няма сериозни последствия за здравето, но взето заедно с множество други може да се получи такова вредно въздействие. За това искам конкретно да ми отговорите. Какви са вашите отговори на конкретните въпроси на госпожа Лапаш? Благодаря. ще говоря от собствено име, както и от името на някои колеги. Нека да кажа следното. Смятам, че повечето учени от нашите университети и изследователски центрове не могат да бъдат обвинявани от в сътрудничество с фармакологичната индустрия или индустрията, която се занимава с ГМО. Смятам, че институции като института Макс Планк и други, които се занимават с изследвания в областта на ГМО, са достатъчно реномирани, но въпреки това и те не са излезли с еднозначни резултати. Има някои изследвания, които сочат, че някои организми наистина са вредни. В института Макс Планк ще се, се говори за проблем във връзка с някои сортове картофи, и за едно вещество, което може да доведе до спина бифида при бремени, в заплода на бременни жени. Искам а, да предложа да проведем изслушване с независими учени и изследователи, които да изложат своите аргументи. Колегата от зелените говори за фактори, продукти и така нататък, но има учени, които вероятно ще успорят това. Лично аз не мога да преценя, защото не разполагам с необходимите научни познания. Затова искам да поканим учени, независими от е, индустрията, които да споделят мнението си. Може би вече има някакви окончателни научни резултати по отношение на някои растения, които са естествени и други растения, които са генно модифицирани. Нека да изясним дали пък напразно не а, насаждаме страх или обратно, на празно не насаждаме успокоение. Просто искам да имаме научни резултати в тази зала. Благодаря. Äh, Ще ви помоля да не говорите по повече от две минути, иначе няма да успеем да приключим за днес. Виторио. Grazie Presidente, mi scuso perché l'aereo era molto in ritardo e благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях. Самолетът ми закъсня. И сега ще се опитам да бъда максимално кратък, за да компенсирам закъснението си. Във връзка с ГМО, аз не вярвам на всички рискове, за които се говори. Основният проблем обаче е, че изхранването на цялата планета може да стане зависимо от ограничен брой е, видове. И когато, например, се стигне до каламитет от паразити, е, ще бъдем изправени пред огромен риск. Ето на там трябва да насочим своята бдителност, да се подготвим за такива рискове, като се опитваме да сведем до минимум сортовете, които са ГМО. Не може изхранването на цялото човечество да зависи от ограничен спектър сортове. Е, защото такова едно ограничение би застрашило безопасността на, стра... на храните. Това ограничение. Е, е. Благодаря, господин председател. Господин Подлев, вие се е, позовахте е, на тази еквивалентност в субстанцията. Не можем да разчитаме и да се доверим много на американските протоколи, защото този е, еквивалент води до там, че стоеността се занишава. Е, е, в е, протокол 18 е, се казва, че се изискват анализи за дългосрочните преки и непреки въздействия. Това първо. Второ, аз съм загрижена, когато видя това сравнително изследване, тази сравнителна оценка, която не използва еквивалентите, но господина, който председателства групата за ГМО, неодавна каза, че ако се разгледат предложенията на ИОСИ, ще бъде чиста случайност, ако а, стигнем от техните резултати до еквивалента в субстанцията. Смятате ли, че по този начин е спазен принципа на протокол 18? Аз лично не съм убедена. И още нещо. Необходим ни е, е научен консенсус. А, е, имам предвид е, да се премахнат екстремните а, мнения и да се концентрираме около едно ядро, защото когато трябва да управляваме е, риска, трябва да видим е, какви проблеми може да има и тези проблеми да не са назовани от е, мълцинството, от ученици, от учените. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Е, относно а, е, изследванията а, е, на промишлеността. А, не съм говорил за това, говорих за а, така наречения мониторинг. А, ние в момента разглеждаме въпрос, разглеждаме откъде можем да намерим финансиране, а, какви а, изследвания ще вземем предвид, примерно биотехнологични фирми. А, те могат да продължат да ги провеждат а, сами.

А, освен това, всички тези изследвания трябва да бъдат подложени на съвместна проверка. А, в някои изследвания, не при всички, обаче виждаме, че те могат да бъдат а, а, повторени, например, 90-дневното изследване с плуховете, да се повтори от независими лаборатории. Това ще бъде финансирано от комисията, за да имаме второ независимо а, мнение. Нулевата толерантност към вноса. А, ние възнамеряваме да въведем законодателна а, рамка и да въведем една толерантност по-малко от 0,1%. Тази оценка ще се провежда по отношение на фуражите от Европейския орган за безопасността на храните, но не и по отношение на храните. ще е, представим това за гласуване на страните членки през януари, но това не се отнася до всички ГМО, а само за онези, които в момента се проверяват от Европейския орган за безопасността на храните, т.е. за фуражите. На госпожа Кордина си господин Стас ще каже, че съществуват разпоредби за поверителност, които се отнасят до ГМО при определени е, обстоятелства в някои специфични искания може да стане така, че резултатите да бъдат предадени по-нататък, но резултатите могат да бъдат и поверителни, т.е. предназначени само за определения адресат. Но като цяло, когато се постави официално искане, резултатите са прозрачни. Например, какъвто беше случай с тази царвица смарта. Тази царевица служи както за фураж, така и за храна, но не се отглежда в Европейския съюз. Европейския орган за безопасността на храните проучва доколко тази царевица може да бъде пусната на европейския пазар. Що се отнася до принцип на еквивалентните вещества? Да, този принцип съществува в на Съединените щати той се използва, за да се заобиколят научните изследвания и се казва, че геномодифицираното растение е идентично с традиционното такова. При нас този принцип не се провежда. Знаете, че изследванията продължават 4-5 години при Европейския орган за безопасността на храните и резултатът е много по-сериозен в сравнение с резултатите от Южна или Северна Америка. Мисля, че никой няма да възрази, когато кажа това. Ние искаме да се промени не принципа, а протоколите от изследванията. В тези протоколи може да има както положителни, така и отрицателни мнения, така и мнения на мълцинството. И в протокола ние искаме да се опитаме да съберем колкото може повече информация. Господин председател, надявам се, че с това отговорих на въпросите, но ако имате още такива, ще им отговоря. Председателя, казва госпожа Гитерес, ако искате изслушване на тази тема, трябва да го кажете на срещата на координаторите, защото това решение трябва да бъде взето от координаторите. С това преминаваме на следващата точка, посветена на същата тема. Въпрос искане за устен отговор относно прилагането на законодателство в областта на ГМО. За да спестим време, ще дам думата направо на господин Подле, защото е ясно какви са въпросите. Искате ли да кажете нещо по този въпрос, господин Подле? Направо може да продължите да говорите. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да отговоря и на този а, въпрос. А, на 13 юли разработихме един нов подход. Става дума за нови препоръки за съвместното съществуване, но това с нищо не променя принципите на съвместното съществуване. Страните членки взимат необходимите мерки – за да а, избегнат а, неволното а, изпускане на ГМО сред а, традиционните а, растения. А, имаме решение на съвета по околната среда от 2008 година. Възоснова на това решение страните членки могат да вземат мерки за съвместно съществуване, създавайки така наречените свободни зони. Има някои е, страни членки, които са е, съгласни с тази гранична стойност от 0,9%. Други страни членки обаче са взели мерки, водещи до нулева толерантност към отглеждането на ГМО други страни членки са приели а, е, други мерки за изолиране а, е, на ГМО от а, е, екологичните растения. В Испания, например, където бяха изпратени национални експерти, за да предложат на страните членки техническа помощ в разработването на мерки за съвместно съществуване. Е, вече имаме насоки за утвърдени практики. Те бяха публикувани преди един месец и там става дума по-специално за отглеждането на царевица. Още няколко думи за мерките. 15 е, страни членки са е, предприели мерки за съвместно съществуване. Други три страни членки са нотифицирали своите проекти в е, комисията. Това са е, страните членки, които искат да отлежат ГМО. Те са общо 6 е, на брой. Отглеждането на геномодифициране и са е, приели е, отглеждането на геномодифицирана царевица и геномодифицирани картофи. Е, страните, които не възнамеряват да, да отглеждат ГМО, не се интересуват и от мерките за съвместно съществуване. От тези 15 страни членки, 10 искат да създадат публичен регистр, в който а, да се записва мястото на отглеждане и цялата необходима информация за отглеждания ГМО. Друг, други страни членки е, предвиждат да се води е, регистър на фермерите. Този регистър да се съхранява при самите фермери. Е, това не е толкова прозрачно. И информацията от този регистър да се дава при писмена заявка. Три страни членки не предвиждат информацията да се предава. Това беше съвсем накратко отговор на въпроса на господин Господин, благодаря, господин Подля. Господин Стас. was een vraag die eigenlijk was voorzien in het, eh, in het... Съвсем накратко. благодаря. Този въпрос, който всъщност искахме да разгледаме в заседанието за прилагане в сряда, но просто ме помолиха да го разгледаме по-скоро заради сходната тематика с въпроса на госпожа Лапаж и също така присъствието на комисията под, по нейния въпрос. Но бих се радвала, ако може да ми отговорите в писмен вид, за да видя кои са тези държави, страна по страна и а, с съответните данни в писмен вид, за да мога и в бъдеще да се ползвам от тази информация. Това бих искал да ви помоля. Благодаря. Мисля, че е ясно кои са страните членки, господин Подле. Това не е тайна, нали? Ако искате, ще ви ги кажа веднага. Девете страни членки, които искат да създадат публичен регистр са Австрия, Германия, Дания, Франция, Унгария, Латвия, Люксембург, Холандия и Швеция. Литва, извинете. двете страни членки, които искат да водят регистри на фермерите са Латвия и Португалия. И една страна членка, която иска писмено заявление, това е Чешката република. И три страни членки не предвиждат е, директно предаване на тази информация. Това е Словашката република, Румъния и Белгия. За Белгия трябва да добавя, че регистъра е в процес на планиране. Зная, че всички имат специален интерес към е, Белгия и затова го добавих. Добре, казва председателя, знаем за кои сте ни става дума. Барт Стас. Uiting van verwondering. Uh... Да, господин председател, е, изненадвам се, че тук Испания изобщо не се споменава, защото Испания сериозно се занимава с този въпрос. Е, там е, всъщност имат най-много ГМО, ако отглеждане на ГМО. Да се чудете, изобщо нищо не правят по въпроса за регистрацията. Не, няма такива проекти, които, за които Испания да е уведомила комисията. Добре, е, по този начин нещата се конкретизираха. Барт аз си записа всичко, знае какви допълнителни въпроси ще зададе през следващия тур. Е, това е една тема, която ще ни съпътства е, и когато дойде доклада на Корин Лепаш. Добре, продължаваме с точка 10. Девета, поправя се председателя. намаляване на е, неравнопоставеността в здравеопазването в Европейския съюз. Едита Стрела е нашия докладчик. Едита, имате думата. Обригада, сеньор президент. Е, Благодаря, господин председател. Проекто докладът може да се намери вече на всички езици така че всички колеги вече би трябвало да имат достъп до него. Макар, че в някои езикови версии са допуснати някои грешки, които своевременно ще бъдат коригирани. Неравнопоставеността в здравеопазването е различна в различните държави, членки, в различните региони. Неравенствата се отнасят до социално-економическите условия. Те могат да се влушават от съображения, свързани с пола, етническия происход, малцинствеността, както и други фактори, като например професия, ниво на доходите, превенция, политика на здравна просвета и други е, е, политики на държавата или в областта на здравеопазването. Здравето и продължителността на живота имат своята връзка с е, социалните условия и с бедността в детска възраст. Въпреки политиката на Европейския съюз в държавите членки се продължават да са на лице разли... Е, големи различия. Освен това, е, този проблем върви ръка в ръка с, с, с е, други а, с характеристика на уязвимите групи, като например а, това дали лицето е страда от увреждане или не, дали а, е от младсинствена група или не. До, необходимо е да се подобри и достъпа до редица услуги, включително такива, които да а, информират а, гражданите за техните права. Както казах, е, неравнопоставеността може да започне на ранна възраст и да се предава от поколение на поколение. За това въпросът е изключително спешен. Сегашната економическа и финансова политика допълнително влушава нещата тя очевидно се отразява в огромни мащаби на системите на здравеопазване и по отношение на търсенето и предлагането. Има съкръщения в разходите за здравеопазване Същевременно се забелязва нарастване на желанието и опитите за достъп до здравеопазване от страна на населението в резултат от съчетаването на редица вредни за здравето фактори. За сега в държавите членки се е, работи в различни посоки за преодоляване на този въпрос, е, включително преструктуриране на здравноосигурителните системи. В някои държави членки е, просто се съкръщава бюджета за този вид разходи. Някои а, казват а, дори, а, е, че сегашните проблеми са резултат от а, тази неравнопоставеност. Затова и а, грижата за здравето трябва да стане неизменна част от всички наши политики. Затова приветствам съобщението на комисията и поставените в него цели. Що се отнася до моя доклад, искам да подчертая само някои моменти, които струва ми се заслужават най-голямо внимание. Според мен необходимо е да се помага на хората, които са бедни, принадлежат на необлагодетелствани социални прослойки, иммигранти, хора с увреждания, възрастни или съвсем млади хора. А, освен това, лансирам идеята за редица мерки, които намалят тази неравнопоставеност, а именно инвестиции в здравна инфраструктура, обществено здравеопазване, мерки за превенция на различни е, заболявания, подобряване на системите за здравеопазване. Призовавам държавите членки да е, възприемат политики, осигуряващи добро начало на децата по отношение на здравния статут. Това се отнася по-специално до бременността и здравето на родителите. Що се отнася до по-общия план за програмата 2020 година, призовавам комисията да включи индикатори, на основата на различните социална, социални и економически прослойки, като а, част от своята стратегия за 2020 година. На следващо място призовавам да се включват социално-економическите полови, а, регионални и други фактори, а, които да ни дават възможност да направим по-добра картина на сегашното състояние, да приоритизираме потребности. И накрая смятам за желателно кохезионния и структурните фондове да дават подкрепа за проекти, които да са насочени към преодоляването на тази неравнопоставеност здравеопазването. И така а, очаквам коментарите на колегите и на комисията, за да подобря своя доклад. Аз самата ще внеса няколко изменения поради ограничението за неговата а, дължина в брой думи. Не можах да включа някои идеи, които проначално желаях да застъпя. Благодаря. Благодаря, Благодаря ви. Наистина трябва да се занимаем с този въпрос, тъй като времето ни е ограничено. Ще помоля координаторите и докладчиците да имат по 3 минути, останалите 2 минути. Филип Живен от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Естрела за работата, която е свършила. Имам няколко бележки. Когато става въпрос за такъв доклад, трябва да внимаваме какви са неговите послания. Има някои от тях, които са доста спорни или най-малкото изискват дискусия. Говоря за някои твърдения. Да, естествено, жените живеят по-дълго, но беше казано, че здравословното им състояние по време на този по-дълъг живот било по-лошо. Какво означава това? Твърди се също така, че държавите членки намаляват разходите си за здраве, което се отразява пряко на здравето на хората. Това също не е доказано. Също така и връзката, която се прави с кризата. Разбира се, че има неравнопоставеност в областта на здравеопазването, но става въпрос за различни неща прилагат се и различни инструменти. Има неравнопоставеност, свързана с екологични фактори и такава с социални фактори, като жилищни условия, хранителни навици и така нататък което води до наистина много дълбоко неравенство. Разбира се, че да кажем един миньор, който е, с влушено здраве ще умре по-млад от един европейски депутат. Това е голяма разлика. Говоря за социалните е, неравенства. На второ място, е, достъпът до здраве опазване създава неравнопоставеност, когато е трудно да стигнеш до лекар или до здравни структури по демографски или каквито и да било други причини, това е проблем но това е свързано и с разликите в системите за здравеопазване и разпоредбите за реимбурсиране, но това са специфични неща, зависещи от законодателството на държавите членки. Да, трябва да има хармонизация, но при спешни и тежки заболявания – Например, третирането е равно, няма неравнопоставеност. Неравнопоставеността се отнася до онези услуги, които не се реимбурсират. Говорим за очила, за зъбни протези. Да, те не се реимбурсират. Това създава известно неравенство, което пък води, когато не се получава реимбурсация, не се провеждат и профилактични прегледи, например рака на ръката, градата при жените. Това също създава неравенство. Това бяха социалните фактори на неравенството, но има и екологични фактори. Трябва да правим разлика между достъп до здравеопазване, недостатъчни профилактични мерки. Трябва да правим тези разлики. Благодаря сега от докладчиците в Сянка. Милан Запрано. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat. Благодаря. Госпожи и господа, благодаря за днешния дебат. Това е много важно обсъждане на тази тема и искам да подчертая някои мерки, които следва да се предприемат. В Европейския съюз е реалност, че е, има неравно поставено здравеопазването. То обаче не се определя от социално-економическото състояние или финансовото имуществено състояние на лицето. Има и други фактори, като генетични, достъп до здравеопазване, е, достъп до здравна информация, здравословен начин на живот и просвета за такъв начин на живот. Също така има неравенство – по отношение на достъпа до модерни технологии. Аз обаче искам да подчертая значението на достъпа до информация за пациентите. Според мен, убеден съм, а, качеството на, здраве, на а, здравето на един човек в голяма степен зависи от това, доколкото има достъп до информацията за здравословен живот. Ако искате хората да са здрави, трябва да им давате такава информация, за да могат да вземат а, информирано своя избор, когато определят как да живеят и да носят съответно отговорност за своя избор. А, също така се посочва, че има съображения свързани с географското положение и възможност с достъп до телемедицински услуги. Благодаря. Благодаря. Благодаря и на докладващата Едит Естрела, както и на нашия докладчик в Сянка изказванията достатъчно ясно показват, че сме в сложна ситуация. От една страна, като народни представители, трябва да настояваме и да търсим пътища за изравняване на различията между държавите членки, както и вътре в самите държави членки, т.е. осигуряване на висококачествено здравеопазване за всички хора в Европа но както виждаме има редица фактори, които правят проблема много сложен, нещо, което се показва и в документа на комисията. Не може, трудно е да се намери просто решение, което да се приложи незабавно. И това се казва документа на комисията има различни причини за различното състояние на здравеопазването по отношение на едно и също заболяване. Освен това, в точка 2 се казва, че това е проблем, който трябва да обхване а, цялата а, социална. Това е социален проблем. Много е трудно да се постигне баланса колкото и да искаме да обърнем внимание на всички социални прослойки в Европейския съюз, понякога това не е възможно. Въпреки това, в доклада на Едите Стрела има някои много интересни идеи. Например, по-силно присъствие на здравеопазването в стратегията 2020. Това е много добре по-добра по роля на а, здравеопазването в кохезионните фондове. Колегата Миколашик беше така много добър посредник в това отношение. Просто има възможности, които държавите членки трябва да използват по-широко. И най-накрая искам да дам пример за това как при еднакви генетични предпоставки може да се направи голяма разлика. Това е ковисцидозата. Преди няколко дни имах такива пациенти. А, с много малко пари може да се помогне на пациентите с муковисцидоза. Може би трябва да направим, и направим изследвания как могат да се намалят различия с много малко пари при еднакви генетични предпоставки. Благодаря, казва председателят Виторио Боди. Grazie, Presidente. Volevo... Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладващата за отлично свършената работа. Искам да подчертая, че социалните придобивки са много голям успех, постигнат през последното столетие и мисля, че трябва да запазим този успех и през това столетие, настоящето. Въпреки това, не може да се каже, че няма проблеми, има и такива, които проистичат от економическата криза. Трябва обаче да е, подхождаме към този риск много внимателно и трезво. Тъй като ако хората а, е, са слаби в неравностойно положение, по отношение на здравеопазването не бива да допускаме да създаваме нова неравнопоставеност. Смятам, че има такава опасност и ние непременно трябва да я избегнем. Видяхме колко е трудно в Штатите, видяхме какви проблеми имаше президентът Обама да внесе известно равенство в областта на здравеопазването. Струва си да помислим за това, но трябва да подходим внимателно. Последните събития показаха, че неравенството продължава, особено по отношение на разпределянето на доходите. Нещо, което се отразява между всичко останало и върху здравеопазването. Затова смятам, че е крайно време да се погрижим за нов подход към здравеопазването, към предлагане на трансгранични здравни услуги и отстраняване на неравнопоставеността на гражданите в Европа. Благодаря. Дагмар. Благодаря, господин Рис каза нещо много важно в края на изказването си. Той посочи, че има много простички методи, за пациентите в Европейския съюз да бъдат да имат достъп до по-добро здравеопазване, което няма да струва много пари. Просто е въпрос на добра воля. Но проблемът е, и господин Лиза е много точно го каза, Проблемът е, че възможностите, които вече са на лице, не се използват в достатъчна степен от държавите членки. Естествено, че кохезионните и структурните фондове не предоставят достатъчно възможности, те просто не са замислени а, за целите на политиката на здравеопазване, която всъщност е прерогатив на държавите членки. Но държавите членки биха могли от тези фондове да укрепват политиката си на здравеопазване, но те предпочитат за да ги дават за инфраструктура, за индустрия и така нататък. Така че докладът на госпожа Естрела е много добър. Само, че има един простичък и много важен аспект, а именно, че трябва да приканим държавите членки да осъзнаят огромното значение на здравето на хората – Малко ми е липсва посочване – на виновниците, на черните овци, така да се каже. Сега не, не говоря за списък на държавите, които през последните 10 години са инвестирали най-малко пари за здравеопазване, но със сигурност може да се включи едно изречение за това държавите членки да бъдат задължени да обявят процента от брутния си вътрешен продукт, който инвестират за здравеопазване. Някои от тях инвестират висок процент, много от тях твърде нисък. И ако имаме таблица сравнителна с тези данни, само с проценти от брутния вътрешен продукт. Колко инвестират за здравеопазване, за образование, за пътно строителство и така нататък. Една такава таблица много ще ни изненада. Ето това ми липсва а, в доклада. Просто трябва да призовем държавите членки да дават тези проценти. Това е тяхна задача, а не на Европейския съюз. Председателят, благодаря. Тази идея за социалната конвергенция в Европейския съюз и за съотносимостта към брутния вътрешен продукт е много важно. Следващия оратор. Much, Благодаря. Тъжно е и всички го знаем. Най-бедните в обществото понасят най-голямата степен от тежестта по отношение на а, а, жилищните условия и на а, здравеопазването. Те също така страдат най-много и от други фактори, като например нездравословна храна, пушене, ниският, ниските доходи способстват използването на неподходящи храни, които пък водят до диабет и така нататък. Една от темите, които се забравяме е лошото, лошия хранителен режим. Той се влушава от економическата криза. Тези ефекти се понасят най-тежко от най-бедните слове населения. Аз приветствам доклада, но ми се ще той да бъде само началната точка в решаването на всички тези проблеми, които са много и ми се ще държавите членки да приемат това съвсем сериозно. Финансовата криза не може да се използва като претекста най-бедните в нашите общества да страдат още повече, така че дайте да направим нещо позитивно. Благодаря. Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. А, Антония Първанова е сред а, а, докладчиците в сянка по този доклад, но тъй като тя не може да присъства, ще споделя забележки. Първо, тя а, иска да а, изкаже благодарност а, а, за това, което вече е направено, а, което според нея е много полезно за нашите граждани. Въпроса за а, трансграничните пациентски права се сблъска а, с опозиция в момента в съвета. А, тя а, иска да изтъкне, че а, ако искаме да намалим трудностите на държавите членки в прилагането на тези разпоредби, дайте да намалим неравнопоставеността в държавите членки в областта на здравеопазването. Сега, като се разглеждат различните процеси, неминуемо се стига до економическата криза и съответно дали бюджетните съкръщения няма да доведат до разширяване на тези неравнопоставености. Също така се говори за демографският профил и докъде това се отразява на картината в различните държави членки. Нещо, което може да добави стойност към доклада. Първо да се подчертае с оглед на много мултидисциплинарната тематика. Трябва да се отчитат въздействията на безработицата, на малцинствата и така нататък. На второ място има неща, които се може да се приемат като невидими е, неравнопоставения, които просто не присъстват статистиката, като например различните професионални обстоятелства, свързани с различните професии, които просто влияят на това. Друг а, такъв а, фактор а, са процентите на суицидност, които също са различни в държавите членки е, така различни, както и излагането слънчева светлина и недостига на витамин Д, например е, други въпроси, е, касаещи са тези, които се отнасят до хранителния режим. Даваме си сметка, примерно в Обединеното кралство, в рамките на градовете има големи разлики. Примерно в, един и същ, в квартал на един и същи град може да има значително значителна разлика между средната продължителност на живот и жителите на друг квартал на същия град. Това са такива неравенства, които не се отчитват. И не на последно място въпроса за специализираната терапия, пак свързано с, с трансграничните пациентски права. Просто в някои държави има специализ... възможност за специализирана терапия, които ги няма в друга държава. Високо квалифицирани лекари, които могат да извършват дадени хирурги е, е, хирургически намеси, които просто не могат да се извършат други. Аз съм убеден а, е, особено, че а, е, госпожа Първанова а, много а, силно иска да се подчертая, че економическата криза не трябва да се използва тук за из, извинения. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожа Естрела е била кмет и това е много важно. Тя подхожда с много здрав човешки разум към темата. Сега обаче аз се боя, боя че дебатът започва да става прекалено разширен. Защото на практика всичко на този свят е свързано с здравето. Освен казаното, има и други важни неща. Освен въпросите засегнати от господин Лиза, има и економически аспект. Ако имаха всички повече пари, ще да имат и повече достъп до здравеопазване. Но по отношение на дължината, продължителността на живота и здравето, не всичко е пари. Става въпроси за вида здравна система. Това, което искам да кажа е, че трябва да се разработят параметри и индикатори, които да улесняват подреждането на приоритетите. Това не виждам в доклада. Например, темата злоупотреба с алкохол и наркотици. Тъй като и при младите хора често а, качеството на, жив, на живота дълбоко страда вследствие на такава употреба. Друго нещо, което не виждам в доклада, за здравеопазването на младите хора. Съществуват достатъчно доклади за хив, спин и други болести, които се предават по полов път и за тяхното разширяване и увеличаването на случаите. Друго, има различни е, здравни услуги, които се предлагат от здравните системи в отделните страни. По този въпрос трябва да се помисли. И последно, превенцията. Тя е много тясно свързана с културата и менталитета в едно общество. Економическата криза, разбира се, че трябва да ни накара да а, провеждаме повече кампании в а, своите общества, за да изясняваме на хората колко е важно разумното хранене, балансираното хранене. А, страшно много информация трябва да се разпространява. Не може да се справим само с пари. Превенцията, мисля, че е много важна по отношение на всички възрастови групи. Благодаря, Елена Томеско. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладващата за досегашните усилия, които полага. Също така искам да благодаря на господин Жовен, на нашия докладчик Сянка. Този дебат за мен е изключително важен, още повече, че съм представител на страна, която много често е на първо място по отношение на частотата на определени заболявания. Надявам се този дебат да даде началото на едни още по-големи усилия, които ще положим. Има няколко аспекта, които бих искала да подчертая и които би трябвало да бъдат отразени и в доклада. Първо, смятам, че структурните фондове могат да бъдат насочени и използвани по по-добър начин и че политиката на общността в областта на здравеопазването е, трябва да бъде по-активна и да играе по-важна роля. Разбира се, че местните власти, националните власти трябва да имат повече роля в това отношение. Но но ние трябва да очертаем инструментите, с които разполага Европейския съюз и е, възможностите за намеса. Същевременно и държавите членки са призвани да свършат своята работа, за да изпълнят осъществят целите, очертани от Европейския съюз. Вярно е, трябва да определим индикатори, показатели, по които да се мери неравнопоставеността. И последния аспект, който искам да засегна и който също е свързан с здравеопазването, това е миграцията на работна сила. В някои източноевропейски страни има такъв феномен – феномен на изтичане на лекари, на представители на лекарското съсловие и това стана ежедневие. От Румъния, например, само за миналата година са си отишли 6000 лекари. Те са емигрирали в страни, където има търсене на лекарски професии, естествено. Аз ще внеса своите предложения за изменения във връзка с това. Председателят, благодаря Рита Манер, последна ораторка. Тя за първи път е в нашата комисия. Добре е дошла. Благодаря. Господин председател, тук колегите говориха по много теми. Първо искам да благодаря на докладчика за чудесният проект доклад. Много актуална тема, всички сме съгласни. Голямо предизвикателството на този доклад, защото както мнозина вече посочиха, това, най-общо казано, е прерогатив на държавите членки, така че трябва първо да видим какви са нашите е, инструменти в Европейския съюз. Ако говорим за разликите между държавите членки по отношение на достъпа до здравни услуги, трябва да не забравяме, че в една държава членка може да има много регионални разлики. Аз, например, съм от Финландия. В различните градове, в различните общини условията за достъп, както и самото ползване на здравните услуги са различни. Що се отнася до е, кохезионната политика, тук също се чуха изказвания за това как може кохезионната политика да способства за развитието на здравното обслужване. Аз съм член на комисията ИТРЕ. Чрез структурните фондове има възможност да се освояват средства за развитие на здравеопазването в моята страна. Това е възможност, която се използва много ефикасно. Така че зависи от всяка държава членка как иска да работи в тази посока. И много е важно да се използват социалните фондове е, за тази цел. Пак за Кохизионния фонд, е, въпрос, който се поставя в е, парламентарната комисия по околна среда, какви са индикаторите на кохезионната политика. В момента тя се основава на показатели, свързани с БВП. Трябва да се помисли за въвеждане съответно на показатели, свързани с здравето, така че здравето да, здравеопазването да, се, да може да се подпомага от кохезионния фонд. А, също структурата на, възрастовата структура на населението е много важна, когато се говори на тази тема. А, застаряването също трябва да се разглежда защото това е един от показателите, поради които се засилва потребността от здравни грижи. Господин Рис, ще можете ли за 5 минути да вземете отношение по темата? Much, uh, Благодаря много. Приветстваме и инициативата на Европейския парламент за разглеждане на тази вид неравнопоставеност. Това са много важни съображения, както чухме и днес. Европейската комисия също споделя, че има неравенство в всички държави членки между различните социални групи а, тя насърчава а, преодоляването тези разлики чрез различни видове по политики, включително на регионално развитие, на здраве, на, също така насърчава а, ефикасно използване на европейските средства от Кохезионния фонд, например. Както и вие казахте, няма едно и то лесно решение на този въпрос. Той трябва да се разглежда в неговата сложност и предвид на разнообразието в Европейския съюз. Нашата цел е да подпомагаме и способстваме действията на Европейския съюз съюз на държавите членки в това отношение, като тук ключовата дума е партньорство. Една такава резолюция на Европейския парламент ще има важна роля. Важно е особено сега да се действа, тъй като има тенденция сегашната економическа а, криза да влушава отношението. Тя а, се отразява на работните места, на заетостта. Важно е да се обърне внимание на това, което се каза за процента БВП на разходите здравеопазване и здравното състояние на населението. Посочването тук на невъзможността на стратегията за 2002 година да а, постигне своите цели е много важна. Аз искам да отговоря на точно този въпрос. По отношение на достъп до висококачествената здравна помощ, а, в стратегията се залага много. Вие казахте, че това е важно също по отношение на сътрудничеството в, в граничните региони където а, потенциала на географското местоположение може да се използва а, за а, подобряване именно на обмена в тази връзка, както и модерните средства м, от технологичен характер, като телемедицината. През 2012 година ние бихме искали да излезем с доклад, който също да се включват показателите, за които вие настоявате, за да може да се разбере по-добре спецификата на здравеопазването. Важна тема, която днес разисквате тук. Благодаря. Благодаря на господин Рис, на всички, които взеха участие. Темата наистина е много важна. 10 декември, 12 часа е последният срок за внасяне на измененията. През януари ще приема доклада на Едита Страва в комисията, след което на пленарно заседание. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Едит, още веднъж съвсем накратко, заповядай. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за е, изказванията. Казах е, и, и преди това, е, коментарите бяха много добри и ще ми бъдат много полезни. Знам, че няма прости решения, естествено. Между отделните страни членки има твърде големи различия. Вярно е обаче, че неравенството по отношение на здравеопазването води до други видове неравенство в обществото. И ние трябва да направим всичко възможно за отстраняване на всички тези неравенства. А, искам съвсем накратко да се спра на някои от направените коментари. Първо на въпроса за превенцията. Превенцията трябва да се случи на две нива. Първо трябва да се борим срещу а, факторите, а, които стоят в основата на неравенството. И другото равнище са по-добрите, за по-добрите условия за достъп до здравни услуги на всички е, граждани. Когато казвам по-добър достъп, имам предвид също така и информацията, информацията за правата на гражданите, за това какво съществува, какво могат да ползват те. Що се отнася до структурните фондове, европейските фондове, някои колеги засегнаха и тази тема, съгласна съм с казаното. Трябва да използваме тези фондове колкото може по-добре. Тоест, използваме колкото може по-добре вече съществуващите механизми. Структурните фондове, според мен, могат да бъдат използвани по-добре. В някои страни членки вече съществуват добри практики е, за това как страните членки използват европейски средства за подобряване на здравеопазването но трябва да бъдат взети предвид и други фактори, например демографския фактор, застаряването на населението, за това също се казаха няколко думи, защото това води до е, тенденция към непрекъснато увеличаване на разходите за здравеопазване, което пък от своя страна води до други неравенства, тъй като е, винаги е, има и ще има е, слоеве от населението, които ще имат по-труден достъп до здравни услуги както каза колегата Жовен. Що се отнася до а, вакцинирането и профилактичните прегледи за определени а, заболявания. Това също зависи от степента на информираност на населението и достъпа до здравни услуги. И в заключение, в заключение ще кажа, че всички факти, изложени в моя доклад, са били намерени от мен в изследвания и в документи на комисията и в обобщението на всички съобщения на комисията. Цялата статистика, която използвам, е надежна. Председателя, благодаря на госпожа Страла за работата върху доклада. И сега вече наистина да преминем към точка 10. Потенциал за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства. Давам думата на Филип Оуен да ни въведе в темата. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Благодаря за възможността да говоря пред вас за това какво се прави в Генерална дирекция Climate Action. В Европейския съюз около 25% от парниковите газове са свързани е, с източници, които са именно тежко товарни автомобили. Ако погледнем един обикновен сценарий за продължаване на дейността, се очаква нарастване около 60-70% до 2050 година. Транспортните емисии ще представляват голям дял от общия размер на бъдещите емисии в Европейския съюз, за това трябва да обърнем сериозно внимание на съкръщаването им. В този контекст се очаква, ако не се предприема действия, тези емисии да продължат да нарастват със същите темпове, с които ще нараства БВП. Видяхме, че в областта на съкръщаването на емисиите от леки автомобили имаме а, е, резултат. Неодавна бе, бяха прияти а, е, доклади, в които се вижда това намаление а, е, в резултат на данни от миналата година. А, в бъдеще е, за да се запази конкурентно способността и да се намаляват емисиите, ние трябва да сме сигурни, че нашите норми за допустими емисии също ще бъдат сред най-прогресивните в света. За разлика обаче от леките автомобили, нямаме стратегия за тежки, тежкотоварните автомобили. Споменава се е, необходимостта такава стратегия да се изготви, но тя все още не е насрочена във времето. В на Европейския съюз са базирани мнозина от основните производители на превозни средства, но отрасъл на тежкотоварните автомобили е фрагментиран. За да се целенасочи законодателната база, трябва да разбираме добре същността на пазара. За това ние е, поръчахме изследване, първо да се е, разбере каква е структурата на този пазар, какви са съществуващите видове тежкотоварни автомобили, какви са устройствата за е, които, с които се измерват емисиите, какви са емисиите, да се направи изисквания, изследвания и на съществуващите нови технологични възможности по отношение на двигателите в различните подотрасли на транспорта. Що се отнася до евентуалните мерки, като например определене на пределни емисии, системи за мониторинг по отношение на продаваните автомобили като дял от потребяването от тях гориво. Също така възможно да се намалят сегашните ограничения за скоростта. Цялата тази дейност трябва да доведе до някаква окончателна картина в есента на идната година. Основната пречка обаче за регулирането на емисиите е невъзможността да се определи, методически да се определят конкретно какви са емисиите от този е, вид автомобили. Що се отнася до потреблението на горива, а, ние сме убедени, че индустрията а, проявява интерес към определенето на конкретните емисии от тежкотоварните автомобили в най-кратко бъдеще. и Комисията ще подкрепа тези усилия. Тази дейност включва преглед на дейността за определене на конкретният метод за тестване и сертификация на двигателите въвеждане на а, показатели, като например потребление на гориво за а, единица мярка транспортиран товар. Необходимо е да има възможна практическа проверка на предлаганите процедури. Това включва физическо тестване на автомобилите и компютърна симулация. В резултат на такава една процедура ще може да се определи една добра класификационна схема, по която да може да се групират различните а, двигатели, камиони, ремаркета и а, така нататък в съответния клас. Тази дейност трябва да свърши към 2012 година в това отношение ние се е, ползваме от практическата дейност на Сдружението EPA в Съединените е, щати. Не на последно място комисията признава колко е важна тази сфера, но трябва да се признае, че други области в, на намаляване на мисиите в момента са на по-приоритетно място, като например по отношение на леките автомобили. В, в тази връзка в момента не е възможно да се приемат по-неотложни мерки в областта на тежкотоварните. Благодаря. Има искане за коментари Крис Дейвис. Може би нямате графици, но вие казахте, че влака ще спира на определени дати, на определени гари. Чуде се, не се знае кога ще стигне на крайната си спирка, но явно е, че се движи. Мога ли да помоля комисията да престане да се съсредоточава върху ефективността на горивото. Мисля, че цялата тази тема ще напредне повече, включително и по отношение на леките автомобили. Ние се е, това е разликата. От една страна и е, сме хората, които искат да опазим околната среда, други хора, които искат да обединят е, усилията за повишаване на ефективността на бизнеса. Мисля, че е, тук е нещо, е, това е нещо, в което може да се обединим, така че нямам нищо против, но просто правете си маркетинга по-добре. Сега на, втори, на второ място имаме ли нужда от такава законодателна уредба? Според мен Европейския съюз е доказал че работи много в тази посока. По-специално, когато въведохме регулацията за леките автомобили, ние стимулирахме дейността на автомобилопроизводителите и от това, това се оказа полезно и за шофьорите, и се намали потреблението на гориво и се подобри под положението с емисията. Иначе, като питаш инженерите това възможно ли, те казват не, но като влезе законодателство в сила, нещото се случва. Та затова питам за необходимостта от такава уредба. Аз признавам, вие казахте какви са затрудненията, как се определя някаква система от еталони като критерии и така нататък. Защо? Питам защо. Защото е, се, ще се чуят гласове, да, много хубаво, но защо не трябва това? Хората, които купуват тежкотоварна техника, винаги си дават е, ясна сметка колко ще им струва потреблението на гориво и оттам там а, и на емисиите до такава степен, че а, колко гори а, един автомобил е част от маркетинга му. Така оказваха и когато говорихме за леките коли. Когато става въпрос за ефективното гориво, производителите на двигатели не подчертаваха това. Може би сега го подчертават. Та може да стане така и в лекотоварната техника. В лекотоварната техника а, хор, се твърди, че а, ефективността на горивото е много важно, но това не го пише в маркетинга на тези автомобили. Та, Искам да попитам по какъв начин се извършва маркетинга на тежкотоварните автомобили, докъде се набляга на а, значението на ефективното ползване на горивото. Искам да попитам дали пазара може да ни помогне в ефективното прилагане на такъв род законодателство. Благодаря. Благодаря ви. Макаван. А, да, вие ни дадахте статистика, знаем ли какъв е делът на тежкотоварните автомобили, т.е. Докъде, къде ни трябва това законодателство, каква част от замърсяването се на, то, дължи на този вид автомобили. Освен това, тези тежкотоварни автомобили включват ли и автобусите? Имате ли отделно законодателство за тях? а, предполагам, че тяхто нормативно уреждане е лесно, е лесно, тъй като те се произвеждат като готови единици, а не като а, поетапни а, и това ще има важно значение по отношение на подобряване на качеството на въздуха, например, в големите градове. Те имат ли отделно законодателство за автобусите? Ако няма други желащи да се изкажат, моля да отговорите на въпросите if I could do it in reverse order. Ако може в обратен ред. Първо, а, около 25% от а, парниковите газове а, от наземния транспорт са а, именно от тежкотоварните машини. А, що се отнася до автобусите, очевидно те имат а, така, специфика, различни са от е, тежкотоварните автомобили. Освен това и, и автобусите са различни за междуградски а, и за градски превози. Те инженерно са различни. Освен това, когато говорим за а, самото изчисляване, може да е въглероден двокис на пътнико километър. А, няма да е същото мерило, което се използва при товар, при товарните транспорти. Още от самото начало имаме две задачи. Първо да разберем спецификата на пазара. Инстинктивно ще кажа да, тежкотоварните са различни. Казвам го интуитивно, трябва да погледам а, какви са данните. Същото е и помежду им като подкласове те са различни. Имате 40 тонни а, имате цистерни, имате а, различни камиони, които извозват а, отпадъците, а, какви ли не. Те са различни. Трябва да видим каква е спецификата им. Трябва да видим а, към кои да насочим законодателната си уредба. И друг. А, Друго нещо. Има а, производители като Volvo, Scania, N, които са а, водещи в а, МАН, които са водещи в производството на този вид техника и те ще поведат една тенденция. Така, имате, имаме ли нужда от законодателство? Първо, както казах, трябва да разберем пазара и да видим как може да изготвим това законодателство, как да измерваме различните фактори това още не е направено. Но от друга страна съм напълно съгласен а, с а, господин Девис. Трябва да а, променим по, подхода, трябва да обясняваме защо го правим, защо това а, създава работни места, запазва конкурентно способността ни, а, подобрява ефективността и така нататък. А не искаме да кажем а, да започваме направо от това, че съкръщават емисиите. Да, трябва да имаме ясно маркетингово послание, а именно за това да бъдем водеща сила за развитието на пазара, неговата конкурентоспособност, растеж и работни места. А, в момента в Съединените щати, както и в Япония, се подготвя такава на нормативна база за тежкотоварните автомобили. Ако ние го правим, трябва да го правим с оглед на спецификата на нашата индустрия, защото ако го направим по такъв начин, това ще помогне на нашите производители. Освен това, като цяло отрасъла ще е изправен пред необходимостта да се съобразява с по-малко наброй и по единни стандарти, което ще намали разхода за бизнеса. Благодаря. Направили ли сте все пак преглед на маркетинговата литература? По какъв начин се извършва техният маркет, маркетинг? Докъде се използва съображението за економичност на горивото? А отговорът може би гласи, че още не е завършено а, изискването. Да, мисля, че това трябва да е част от а, е, изследванията. А очевидно, а, важно съображение е економичността на двигателя по отношение на потреблението на горивото. Определено, каквото ми казват, а, това е много важно. Значи, очевидно е важно, защото разходите са големи. Благодаря. Ние с интерес е, очакваме изследването и законодателните инициативи, които ще последват е, след него. Преминаваме към последната точка от е, дневния ред. Непряк промяна на начин на използване на земята и биогоривата. Сега ще поговорим по този въпрос. Филип Оуен от е, ДГ Клим е, и представителя на дирекция Energy, господин Ван Стейн. Може би, за да може господин Оуен да си вземе дъх, моля да ни представите проблема, господин Ван Стейн. Чайман. Благодаря много, господин председател. Добър вечер на всички вас. Както а, вече казахте, аз се изказвам от името и на двете е, дирекции, енергетика и, и, е, и Climate Action, е, защото и двете дирекции отговарят за тази тема. Ясно ни е защо темата е включена в дневния ред. Тя е много важна. Обсъждането на биогоривата и устойчивостта е, освен това, изключително актуално. Както предполагам, знаете, от неделя ще започнат да се прилагат и критериите за биоустойчивост на горивата. Това е част от значително политическо и техническо усилие. То ще изисква административно усилие от страна на участниците на пазара, така защото биогоривата, които се пускат на пазара, да отговарят на изискванията за биоустойчивост. Само така държавите членки ще могат да отчитат използването на такива биогорива по отношение на изпълнението на своите цели за намаляване на, емисии, на емисиите в директивата за качество на горевата само при, ползване на, при спазване на тези критерии, посочени тези две е, директиви ще могат да се ползват държавна публична подкрепа. През декември комисията тази година ще коментира много важната тема за директивата за възможността за използване на, за промяна на земеползването. Ако се прецени за удачно, ще се излезе и с законодателно предложение. Изготвянето на този а, доклад не е лесен, защото непряката промяна на земеползване не е никак лесно. А, възможно е да са останали някои необрани места, така да се каже, а, а именно косвеното земеползване. Това означава ползването на реколта от едно място за една цел, а именно а, за производство на, на биогорева а, става причина за разширяване на определен вид земеползване на друго място. Ако става въпрос за място, което, например, е било а, гъсто, гъста гора и нейното земеползване се промени, за да се отглеждат култури, това може да има влияние върху а, емисиите. За да се направи такава оценка, обаче трябва да се използват точни критерии. Комисията иска да се извърши анализ, за да може да се разбере колко големи са такива косвени преки промени и ако всичко върви наред към края на октомври ще и а, имаме резултат. Основно а, се задаваха следните въпроси. Дали а, може по този начин да се е, изчисли колко е, е, голямо е въздействието по отношение на промяната в земеползването и ако е необходимо да се действа, какъв вид действия са необходими. Около 140 респонденти отговориха, това са организации, граждани и органи на държавите членки. В момента а, сме в а, процес на изготвяне на доклад на базата на консултациите а, и на а, това, което научихме от а, тях. А, след като направим съответния анализ, ще излезем с доклад и евентуално с предложения. Благодаря. Благодаря, господин Ван Стейн. Thank you, Mr. Chairman. Господин Оен, благодаря. Както каза господин Ханс. Той се изказва от името и на Генерална дирекция е, енергетика и на Генерална дирекция климата. Очевидно ние е, заедно следим тази тема. Имаме екип от а, специалисти от двете дирекции. В момента мисля, че нямам какво да допълня към думите на колегата ми. По-добре е да дадем възможност а, във времето да а, ни се даде възможност да отговорим на ваши въпроси. Имаме различни въпроси. Започваме с първия. Uh, on... Благодаря, господин председател. Първият въпрос е за а, воденето на сметки. Планира ли а, комисията да отчита а, въздействието а, върху а, естествените гори или ще продължите да използвате понятието за въглеродна неутралност, когато говорите за въздействието на горивата върху върху а, по отношение на въглеродния двокис. Що се отнася до конференцията в Канкун, а, каква според вас е а, е, връзката, а, как, а, как, каква е връзката между тази конференция и а, а, Ред Плюс? Клод Томас, бивш докладчик по зелената енергия. Е, благодаря, господин председател. Аз искам да кажа две неща. А, така да ви припомня откъде тръгваме по отношение на институционалната история. Виждам госпожа Гроштет, която по време на френското председателство много ни помогна да се стигнем до а, това съгласие и ще кажа нещо и за иновациите. Благодаря на колегите, особено тези, които се присъединиха към нас в 2009 година, но има някои неща, които те трябва да имат предвид. Когато водихме тези преговори в, при гласуването в комисиите по ИТРА и по ЕНВИ, имахме изменения, които касаеха този въпрос. Моето изменение 199 бе гласувано 50% за, двама против комисията ИТРЕ а, ставаше въпрос за 40 грама а, еквивалент в въглероден двокис. А, съответно имахме и подобни стойности. А, имахме подкрепа от няколко държави членки в края на краищата приехме ние в парламента да не вземаме решение за този реш... прагов фактор. И едно от съображенията за това беше, че нямаше достатъчно време. Е, защо въобще е, поставям този въпрос? Ако ние като парламент в воденето на преговорите между а, съвета, парламента и разбира се в присъствието на комисията. Ако в края края ще се разберем в известна естествен смисъл да не настояваме да се приемат предложени от нас изменения, а, особено по отношение на нещо, което сме внесли, докато сме договаряли тази директива, един вид а, прехвърляме въпроса към една процедура, в която искаме а, комисията да потвърди тази пределна стойност в някакъв доклад и последствие тя да се въведе в законодателния акт. Това до някъде дразни, кога, защото оставаме с впечатлението, че части от комисията в известна степен, не искам да използвам думата бойкот, но, защото е прекалено силна, но в други, е, иначе казано, просто не правят това, което очевидно беше заложено в споразумението, което постигнахме през декември 2008 година. Трябва да прочетем е, директивата в 85-та точка от преамбюла плюс е, то, член 19 а, линия 6 се казва съвсем ясно, че трябва да се ползват е, научни данни за пределният фактор и а, е, че тези данни и уточняването трябва да а, е, се уточнят а, до 2011 година. И затова искам да попитам. А, разбираме, че комисията няма готовност а, да излезе с доклад за датата към датата, която всъщност бе посочена в нормативния акт. Това много ни притеснява. В работната програма за 2011 година никъде, никъде не се споменава за доклада или предложението за съвместно вземане на решение. Така че искам да ме уверите, че вие сериозно работите по този въпрос и не подронвате транспонирането на нещо, по което е постигнато съгласие между правителствата и парламента. А, колегата Пас Айкото, а, с, а, който а, се занимава с проектиране на такъв вид автомобили, може да се на, да може да говори за биогоревата по-професионално, но е много важно но как може без технически обосновки да ми твърдите, че факторът ILOC не е а, а, решаващ? На второ място искам да кажа, че а, успехът на това законодателство ще се реши а, основно а, като се види как ще реагира пазара на него. Това ще е лакмусен текст. Но нямаме ниш, никаква положителни вести от фронта на биогоревата а, или на културите с тяхто производство а, целият сектор а, всъщност се въздържа да прави инвестиции, защото не се знае по какъв начин ще се развива пазара. Когато разговаряте с, с тези, които имат готовност да преминат към производството и ползването на биогорива от второ поколение, които са по-сложни, които имат по, много по-нисък такъв коефициент, то тогава виждате, че убедителността на ползата от въвеждането на такива биогорива от второ поколение не е достатъчно голяма, за да сдвижи пазара. И за това, според мен, е важно да решим с какво ще заменим керосина. И дори да имаме по-ефективни двигатели за камиони, с какво ще заменим а, нафтата, на която се движат тези дизелови а, а, камиони, ако нямаме биогориво от второ поколение. Трябва да намерим по-ефективни решения, за да постигнем а, своята цел от а, 85%. Затова настоявам комисията да се вземе решение за стоеността на а, този коефициент ILOC. Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Мисля, че а, мнозина са в комисията, които искат да излязат сухи от водата по този повод. Защото в нашата парламентарна комисия мнозина ще станат и ще кажат, ние ви казахме, че така ще стане, ако не промените законодателството. Аз поне говоря от своя име, аз бях ентусиаст по отношение на биогоревата. Да, за използването на цялата гама от биогорева при няколко години когато тръгна да се кове законодателство, започнах да изпитвам някои съмнения, след като говорих вече с специалисти и така нататък, но беше се е, търкунала топката, вече беше набрала скоростта. Сега чуваме един след друг гласове, които казват, че търсенето в Европа на биогорева стимулира разрушаването на биологично разнообразие, на естествени местообиталища и така нататък и а, че а, ако към това се добави също и а, с, факта, че се въздържат инвестициите от биогоревата във второ и трето а, поколение, моля ви, можем ли да приложим принципа на пруденциалността? Можем ли за момента да спрем да преразгледаме нещата? Кога смята комисията конкретно, че може да излезе с нещо конкретно по отношение на прегледа на комисия за това какво става при прилагането на сега действащото законодателство? Благодаря, Линда Макаван. И аз като Крис ще кажа, че пред две години, като водихме дебата, аз не се включих към кампанията Стоп на биогоревата, която тогава набираше а, скоро, защото тогава се разбрахме за тези критерии. Казахме, дайте да продължим да тръгнат биогоревата второ поколение. Но пак искам да попитам като гледам докладите на уважавани органи, като Института за европейска екополитика, ЮНЕП, Генералната асамблея по екология и търговия, много такива национални и международни организации – изразяват сериозни опасения по отношение на този коефициент ILOC. Миналата седмица срещах с неправителствени организации, които говориха, че десетки хиляди семейства в източна Европа са били, източна Африка, извинете, са били принудени да напуснат домовете си, да бъдат преселени заради това, че европейски фирми отглеждат там култури за биогорива и така нататък. Не може да си затваряме очите. Комисията може да ни каже дали това е така. Имам чувството, че хората не, не искат да навлязат тези в дебрите на тази тематика, защото тя е много трудна, много натоварена с исторически наслагване. Освен това обаче има и вече вложени инвестиции. Фирмите са инвестирали а, в тези технологии на базата на това, което вече сме направили в законодателен план. Аз не казвам, а, че трябва на всяка цена преди коледа да а, процедирате напред, а, само защото така сме казали. А, искаме предложението да е добро. А, също така, вие казахте, че го няма в законодателната програма. А, може би има причини за това. Искаме да а, се разглеждат също така екологичните стандарти навсякъде, да няма разделение, разнобой между различните генерални дирекции. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за изказванията по темата. И както колегите тук казаха, въпросът е много важен, особено за това доколко ще ни се вярва за в бъдеще, предвид на, целите за емисии за 2020 година. Непрекъснато тече този дебат и е, често се повдига въпроса дали науката има готовност за е, по, конкретизиране на някаква стойност за коефициента АЕЛОК. Много от колегите ми казаха, няма проучване, няма нито едно, в което да се казва, че няма никаква косвена, косвено въздействие по отношение на промяна на земеползването. Напротив, всички казват, че такова се наблюдава. Ние сме се поставили цел за 2020 година и аз говоря само за въглеродния аз изобщо не говоря за биоразнообразието или за целите в директивата за възобновяемите енергийни източници. Но няма научен институт статут, който пък да, не казва, да казва, че не бива да се формулира такава стоеност. Разбира се, ако погледнете публичните консултации, видно е, че индустрията надава глас против, тя не е готова. Аз ги разбирам. А, фирмите, също така държавите членки не са готови. Също така има и научни изследвания, които казват, че няма такава стойност. Затова аз искам да кажа, а, моля ви от комисията, аз не съм а, а, казал, че много държа на някаква дата и че какво ще стане, ако не се спази срока преди коледа. Мисля, че е много важен обаче въпросът а, за косвеното, косвената промяна на земеползването. А, помните, че имаше едно друго измест, е, изследване на ИПРИ. Те казаха 5,6 замяна а, и съотношенията за биоетанол и биодизел. Но а, ви, виждате а, в а, различните проекти за директиви а, се дават различни разбивки е, за биоетанол, биодизел дизел. Моля ви, направете така, когато разглеждате а, различните планове, погледнете ги и вижте, като гледате за биодизела и за биоетанола, трябва да има и а, стойност, която е за айлак и тогава ще сме сигурни, че даваме а, положителен сигнал а, и а, че а, наистина стимулираме постигането, а, въвеждането на тези по-напреднали биогорива, което всички желаем. Виторио Проди, благодаря. Винаги съм бил доста скептичен, когато се говори за биогорива от първо и второ поколение – мисля, че единствената разлика между тях е, че при второто поколение се използва цялото количество биомаса. Така че всъщност бих разширил проблема, за да обхванем и биорафинериите най-общо, защото чрез тях може да се замести нефта с суровини, създадени от биомаса. преди да започнем изобщо разглеждането на въпроса за непряката промяна на начина на земеползване, трябва да осъзнаем факта, че земята е а, така оскъден ресурс, така че трябва да планираме много внимателно това на първо място. На второ място вече съществува значителен запас от биомаса и от е, горското стопанство, и от селското стопанство, така че преди да започнем да говорим за промяна на земеползването, нека консолидираме, консолидираме разполагаемото, просто да подобрим технологиите за преработка на остатъчна биомаса от посочените отрасли. Както вече казах, земята е оскъден ресурс, тъй че преди да пристъпим към нещо радикално, трябва да изчерпим всички инструменти и ако изобщо ще правим такова нещо, трябва да помислим за по-добър контрол и по-добър мониторинг. Но, така неизбежно е да имаме такива инструменти. Трябва много добре да познаваме земята, състоянието на почвата и начина по който тя се използва. Едва след като знаем всичко това, можем да правим изводи. По този начин можем да подобрим и сателитната система за наблюдение. Rita Манер последно. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset erinomaista esityksestä. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията за това, че така добре описа темата. Мнозина казаха колко е важно да постигнем съгласие по нея и да е, реализираме целите е, на стратегия 2020 година. Няма да повтарям. Ще кажа само какво искам да попитам комисията. Ние използваме а, торф. А, знам, че той не се приема еднозначно, много се обсъжда въпроса. Искам да кажа, че в Европейския съюз торфът а, може да се намери като ресурс. А, така че е по-добре да го ползваме, отколкото да купуваме въглища или други ресурси от извън Европейския съюз. Така че според мен трябва да може да се ползва и торф. В Финландия по един или друг начин с торф се, изпо... се отоп около 100 000 семейства. Това е все пак възобновяем източник на енергия, както се е доказва от много изследвания. Какво мисли комисията за торфа? Края ще отговорят господин Ван Стейн и другия представител на комисията. Кой ще започне? Е, Ван Стейн. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за отношението ви към нашите отговори. Ние няма да пеем в дует, но все пак хронологично ще отговорим на въпросите ви. Сега, първо, по-добре е по техническите въпроси на господин Арсенис да, да ви предоставим в последствие още данни, тъй като ги нямаме. За Канкун очевидно и ние знаем какво става там и се надяваме, че там ще се вземе решение в връзка с ред и това е вързано с нашата дейност по коефициента айлак. Трябва да видим как ще се развият там нещата, какво ще е решението и как това ще се отрази на нашите политически решения, както и по отношение на айлак. Сега имаше доста въпроса от господин Дейвис, госпожа Мак Аван и още няколко депутати, които питаха за сроковете. Как се движим по графика, как смятаме, че ще се спазят сроковете или не. Всъщност аз дойдох тук след едно заседание, където обсъждахме основната структура на един доклад. Доклад, който се предвиждаше да а, представи а, предложение за законодателство до края на годината. А, около 31 декември е, сега е нашата, а, нашия поставен срок за да излезем с един кратък доклад, да кажем какво сме направили, какви са изследванията, какво сме свършили през изминалите 12 месеца, да се споделят съображения за това какво се случва по отношение на консултациите, какви отговори получаваме и да очертаем различните варианти, които комисията би искала да доработи по отношение на изготвянето на оценка на въздействието в, а, през следващата година, така че до лятото да имаме някаква по-голяма яснота. Така че ще се опитаме да спазим декемврийския срок, да ви покажем какво сме правили, че не сме стояли с кръстени ръце през последните две години, но също така да подчертаем, че темата е сложна има и спорове между учените, има доста проблеми по, разни, по отношение на различните модули. Искаме това да го подредим, за да имаме една добра основа, на която да се опре оценката за въздействието, която ще направим до година. Тоест, не би трябвало това да се разглежда като знак, че по необходимост до година ще излезем с законодателно предложение. Ще изразя пълно съгласие с думите на Филип. да, това е графика, по който се движим. Искам обаче да кажа още няколко неща, макар че е, винаги ми е много неприятно, ако трябва да а, коригирам Томас, но в директивата пише, ако се прецени за необходимо. Т.е. комисията ще излезе с предложение, ако се прецени за необходимо. Т.е. почтено е да кажем, че комисията ще проучи Въпросът не е длъжна да излезе с предложение за а, коефициента ILOC. А, ще го направи, ако прецени за необходимо. А, по няколко другите е, теми, които бяха повдигнати за казаното от господин Проди, Абсолютно сте прав, като казвате, че земята е оскъден ресурс. И е това всъщност е в корена на този проблем за косвената промяна на земеползването, защото това се отнася до въпроса за какво ще ползваме земята и какви са въглеродните емисии в резултат от определеното земеползване. В Европа, може би е интересно да знаете, ние не разширяваме площите, които са обработваеми, се отглеждат такива култури а разширяваме всъщност залесените площи. Тоест да дадем дължимото, поне тук нямаме такива косвени неблагоприятни промени в земеползването. Няколко думи на госпожа Пит за торфа. Торфът не е нов въпрос. Той бе поставен и по време на договорите за директивата. Тогава комисията излезе с една позиция, която остава валидна. А, торфът не отговаря на дефиницията в директивата за възобновяеми източни на енергия, защото това би трябвало да е биомаса, а торфът не е биомаса. Това обаче не означава, че е, торфът няма е, и положителни страни. Това е местен енергиен е, ресурс, той може да се използва и би трябвало да се използва в биогоривата от второ поколение, но като а, такъв торфът не е възобнови, възобновяем източник на енергия и не може да се смята при отчитането на постиженията по директивата за ВЕИ. Сега за изследването на ИПРИС ще навлезем в технически подробности, което в момента не е добра идея предвид на напредналото време. Не се притеснявайте, не се бойте. Ако разгледаме различните е, сценарии, които вие спонахте за 6% е, биогорева от е, първо поколение, но има и едно друго изследване за 8,6%, което също се посочва в доклада. Мисля, че в това отношение сме се обосновали добре. Но е, все пак стоят доста отворени въпроси, които са свързани с това цялото упражнение за проиграване на различните модели, за които е, с удоволствие, ако имахме време, бих е, поговорил, но е, в. Е, Искам сега да ви уверя, че ще спазим максимално в най-близка до посочната в директивата срока за предложението, за доклада. Сега искам да благодаря на всички. Утре в 9 продължаваме с гласуване по редица доклади.